per Basetta di Zimbabwe per capita is not so bad. Ah, d'accord, d'accord. Mes chers collègues, la séance... Уважаеми колеги, откриваме заседанието на нашата комисия. Добре дошли на заместник-председателите Джовани Питела, Нидал Квадрас и генералния секретар Клаус Веле. Започваме по дневния ред с точката, която се отнася до вас. Но нека първо да ви кажа какъв е дневният ни ред. Първа точка – приемане на дневния ред. Ако нямате възражения по точките, включени в него, ще го считаме за прият. Видяли сте, че заседанието ни е целодневно, преди обяд и след обяд ще заседаваме. И в дневния ни ред има доста важни неща, като изслушване на заместник председателя и генералния секретар по отношение на напредъка по изготвянето на проекто бюджета за парламента. С това ще започнем. След това защото нашите гости има доста натоварен график. След това ще пристъпим към избор на нов заместник-председател на нашата бюджетна комисия, защото Ивайло Калфин се заема с нови задачи в политическата група на социалистите и демократите и се оттегля. След това от 14 до 15 часа ще има заседание на координаторите. бюджет 2013 и 2014 ще е тема на изслучването и на комисаря Левандовски от 15 до 16.30 часа. Тази дискусия ще ни даде възможност да говорим и за бюджет 2012, изпълнението на бюджет 2013 и подготовката за проекто бюджета 2014 година. Ще поговорим и за начина по който комисията се отнася към резултатите на Европейския съвет по многогодишна финансова рамка и какво и е отношението по въпросите, които ние внесохме писменно. И така, ако нямате бележки по дневния ред, считаме го за прият. Втора точка съобщения на председателя. А, няма в момента. На трета точка одобрение на протокола за заседанието от 23 януари 2013 година. Ако не постъпят възражения до края на днешното заседание, ще читаме и този протокол за прият. И сега предлагам, без да се бавим, да преминем към точка 7 от дневния ред. Размяна на мнения с заместник-председателите Джани Питела и Алехо Видал Квадрас и генералния секретар Клаус Веле. Става въпрос за етапа, до който са стигнали прогнозните, прогнозите, бюджетните прогнози за следващата година. Те ще ни разкажат за работната група, за начина и на работа по бюджета на парламента. Тя се ръководи, знаете, от господин Питела – а от страна на нашата комисия участва и нейният заместник-председател. Благодаря ви. Радвам се, че съм тук с колегите Видал Квадрас и генералния секретар Клаус Веле. Благодаря на господин Ламасур за поканата. Поздравявам всички най-важните ориентири за прогнозиране на бюджета за 2014 година поставят началото на бюджетната процедура за 2014 година, която се развива на принципа на своевременно и задълбочено сътрудничество между работната група и председателския съвет. Определихме приоритетите за бюджет 2014 година на първо място трябва да се отчете ефекта на изборите върху бюджет 2014 година, на второ място присъединяването на Хрватска и на трето място политическите инициативи за укрепване възможностите на парламента, а тези нови инициативи ще се финансират преди всичко чрез структурни економии, като обаче не се нарушава ефективността на работата. На пето място са ни необходими ресурсите за изпълнение на многогодишните проекти. Това са основните приоритети, които очертахме заедно с колегите Лайнен, а и с други колеги. Много беше важна подкрепата, която ни отказа генералния секретар. Надявам се, че работата ще продължи в същия дух до края на мандата насоките за бюджета, одобрени от председателския съвет и работната група, всъщност са референтната база за разработване на бюджет 2014 година. Предвижда се продължаване и засилване на политиката на економии във всички сектори, в които това е възможно, без качеството на работата ни да страда от това. Необходими са нови инвестиции в всички сектори, които ще укрепят ролята на Европейския парламент и европейските депутати. Благодарни сме за подкрепата, която получихме, включително и чрез изследването, което беше възложено, за да се сравнят разходите на Европейския парламент с разходите на Камерата на представителите в САЩ като че ли в сравнение с работата, която върши Европейския парламент, бюджетните средства като че ли са доста ниски. Искам да обърна внимание преди всичко на така наречения виртуозен кръг – за който стана дума в работната група, чрез който наистина могат да се реализират сериозни економии. Сега да споделя изводите, до които стигна работната ни група. В съответствие с мандата си работната група изпълни своите задачи, успя да постигне економии в областта, например, на пътните разходи за депутатите, на инвентара. Но сме на мнение, че по, по, помощ, помощта за депутатите трябва да продължи, за да могат да си вършат работата ефективно и независимо. На второ място необходимо е да се укрепи капацитета за контрол на Европейския парламент, за да изпълнява той ролята си на демократичен представител. На следващо място трябва да остане ненакърнена логистиката за парламента. Следващ извод трябва да стане по-ефективна работата на работните групи. Генералният секретар ще предложи на обсъждане варианти. предложенията за изменение, например, ще се превеждат само ако вносителите желаят това. Това се отнася и за пленарната зала. Европейският парламент трябва да засили е, е, да, да предложи своите възможности за превод, за обеди, е, да обедини своите възможности за превод с преводаческите служби на Комитета на регионите и економически и социален комитет. На следващо място говорихме за екстернализацията на някои услуги. Това също ще доведе до економии, същия ефект ще има и по-добрата структура на работния ритъм на парламента прилагането на наложили се практики, използване на по-малко хартия и повече електронни средства. Това е рамката. Следващата стъпка ще бъде приемането на проекто прогнозите, които ще бъдат в дневния ред на следващото председателство, на следващия председателски съвет. С това имах да ви кажа, но колегите сигурно ще могат да допълнят това. Благодаря. Господин Видал Квадрас, господин заместник председателя. Благодаря, господин председател. Е, за мен също е голямо удоволствие да мога да работя с бюджетната комисия. Така както преждеговорившият господин Джани Питела и аз искам да благодаря най-сърдечно за предоставената ми възможност за обмен на мнения с тема бюджет на Европейския съюз. Господин вице-президентът, е, заместник-председателят, извинете, посочи, че ние е, през февруари разработихме някои насоки за бюджета през 2014 година. Мисля, че това са основните линии, основните оси, които са изключително добри, които са наистина много разумни и се базират на реалността което означава да се отчита настоящата ситуация. Казвам това, защото в насоките се предлага следното. Има желание да бъдат намерени средства за структурни мерки за економии, за да могат да бъдат продължени дейностите. За да можем да продължим да прилагаме нашия метод на работа и да го подобрим, за да можем да работим по-ефективно и да бъдем по-силни. През 2014 година ние ще трябва да участваме и в избори и е, тя е, ще, тази кампания ще бъде белязана с е, повече качество, така че ние би трябвало да продължим нашите многогодишни проекти. През 2014 година ще бъде първата година, през която нашите хърватски колеги ще участват през цялата година, а не само половин година. Те ще бъдат пълен, пълноправен член на този парламент поради което 2014 година е една специална година, защото първо е изборна година и това води до там, че ние ще имаме извънредни разходи, които нямаме през други години и това не бива да го забравяме. Например, много депутати от ще трябва да напуснат парламента, техните сътрудници, техните асистенти също. И естествено това е съвсем логично да породи разходи. За първи път депутатите ще получат публична пенсия съгласно устава, съгласно статута и това е нещо съвсем ново. Това са изнаредни средства, които ние ще трябва да осигурим. И тук сме в известна трудност, защото през последните бюджетни години ние сме успявали да поддържаме бюджета под нивото на инфлацията, защото сме провеждали ангажирано мерки за економии. Някои средства са замразявани и за това ние винаги сме се движили под нивото на инфлацията. И това успоредно с непрекъснато спадащото тегло в рубрика 5, е, защото всъщност е, ние ще трябва да оперираме с е, по-малко средства. Обстоятелствата обаче изискват ние да работим на тази база и да се примирим с нея. Тоест с по-малко, отколкото обикновено имаме на разположение и това поради кризата. Има обаче и добра новина тук в бюджетната комисия като съм а, сигурен, че вие знаете това, тъй като бюджетната комисия по принцип е информирана за всичко, но все пак аз ще, ще ви предам и тази добра новина. Съществува готовност за взаимно разбиране между председателския съвет и нашата група. Има обща работна група, тя беше е, по-скоро експериментална, но е изключително успешна. Благодаря на Дерик Вон, Моника Холмар, Джордж Лайн, Ричард Ешвард и естествено на генералния секретар, без чиято подкрепа ние и без това е, щяхме да бъдем напълно безпомощни. Тоест, благодаря на всички за усилията, които са положили. Това е една съвсем нова дейност. За съжаление обаче е, ораторът не е в момента с включен микрофон. Това е нещо, което е било наша цел в продължение на години, а именно да се създаде рамка за постоянно сътрудничество между е, е, нашата комисия и е, бюрото. Сега успяхме е, наистина да направим това и аз е, искам да посоча, че в момента разполагаме с инструмент за сътрудничество между две инстанции на парламента. Това са две инстанции, които а, е, са осъдени на а, сътрудничество. Джани говори вече за насоките и то много подробно. При тези насоки има някои приоритети, които ние сме поставили и то съвместно. И успоредно с това има и някои предложения във връзка с структурни мерки за економии. Например, мога да посоча, че ние не можем да а, е, правим економии, а, е, но това, което а, е, искам да посоча също е, че не можем да увеличаваме средства предвид настоящите обстоятелства, поради което смятаме, че трябва да търсим потенциали за економии в някои сфери на дейността на парламента и това с цел изпълнение на новите приоритети и подобряване качеството на нашата работа. Това е всичко друго, но не е и лесно. Джани Питела посочи това ще посоча и аз, че е, там, където могат да се реализират економии, е, става дума за деликатни сфери. Например, е, когато става дума за е, многоязичието, тук трябва да се действа много деликатно, защото е, това е изключително деликатна сфера в парламента. И е, тази сфера е натоварена с много емоции. Аз съм сигурен, че ще можем да постигнем споразумение, така както говорихме в работната група. Е, по тази причина през 2014 година тази особена година, поради факта, че е година на избори, ще се опитаме да направим точно това и сме убедени, че е, благодарение на работата на съвместната работна група ще можем да продължим това конструктивно сътрудничество и е, плодовете от това сътрудничество във всички случаи ще се проявят. Благодаря, казва председателят. Господин генерален секретар, вие имате думата.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 Работната група между бюрото и комисията по бюджети многократно вече е споменавана. И в действителност резултатите на работната група е, бяха основа както за насоките на бюрото, така и за насоките, които са прияти от Комисията по бюджети. И тъй като резултатите от работната група са е, общи резултати, е, постигнати от членовете на Комисията по бюджети и е, на бюрото, аз мисля, че би било добре да си припомним съществените резултати, е, постигнати от тази работна група. Първо, Комисията по бюджети ни възложи чрез решение на бюрото да извършим редица проучвания и да съпоставим структурата на разходите на парламента с тези на Американския конгрес и с много национални парламенти, именно Френското национално събрание, Италианския парламент, Германския Бундестаг и House of Commons. Резултатите са обобщени в тези пет брошури за изследвания и те бяха представени в съвместната работна група научихме доста за начина по който функционират националните парламенти, а също и на Американския конгрес, разбира се, в съпоставка с нас. Първо, според мен, трябва да бъдат изтъкнати две неща, като особено важни. В Европейския парламент ние се опитаме да организираме демокрация повече или по-малко в континентално измерение. Това е нещо, което е абсолютно съпоставимо с работата на Американския конгрес. Това може може да намери цифрово изражение. Всеки е, член на Европейския парламент представлява средно около 7000 граждани, малко по-малко. Мисля, че 6800 граждани. Всеки член на Камерата на представителите в Американския конгрес представлява около 7000 граждани. Мисля, че точната цифра е 7010. Тоест ние имаме база за съпоставка, а именно по въпроса как аз като депутат е, осигурявам контакти с моите избиратели. Е, измерението дори на най-големите национални парламенти е съвсем различно. Дори и най-големите национални парламенти в е, Европейския съюз са така организирани, че един депутат не представлява 7000 граждани, а само около а, една седма по-малко, около 1000 граждани. Така че а, ние а, всъщност а, а, трябва да посочим, че това ще има последици за организацията, защото трябва да си зададем въпроса как да останем в е, тесен контакт с нашите граждани при е, такива условия. И второто, е, това също ни доближава до начина на функциониране на Американския конгрес, е, че при националните парламенти в Европейския съюз винаги има парламентарно мнозинство, което е идентично с мнозинството в правителството. Тоест тук може да се говори е, за идентичност на интересите до голяма степен между изпълнителната и законодателната власт. Това не е нашата ситуация тук в парламента. В Европейския парламент, подобно на американската система, аз мога да имам едно политическо мнозинство, но мога да имам друго политическо мнозинство в съвета, който, така да се каже, е другата камера и Европейската комисия всъщност не е изпълнителен орган, който да отразява някакво по-тясно мнозинство в парламента, което означава, че ние трябва непрекъснато да водим преговори с съвета и комисията. Като органи на изпълнителната власт, което означава, че ние трябва да имаме независими консултанти. Ние не можем да се доверяваме на анализите на комисията, а всъщност става дума точно за това да разглеждаме критично тези анализи. На национално равнище това е организирано по съвсем друг начин. Например, от тези изследвания ние научихме, че германският Бундестаг в две трети от случаите приема така наречения Drafting Advice от е, изпълнителната власт. На немски казано това означава, че е, правителството помага в две трети от случаите на парламента да формулира писмена позиция. Аз имам един служител в моя кабинет, който преди е работил за едно датско министерство и за датското министерство, за датския парламент той е, формулираше въпросите и след това е, като сътрудник е, даваше отговори на въпросите, е, които сам е формулирал, което означава, че изискването към един депутат в Европейския парламент и към нашата институция да получава независима и критична консултация е съвсем различно, отколкото национално равнище, обаче има много е, допирни точки с Американския конгрес. И тук ние установихме следното, че в е, сравнение с Американския конгрес, но дори и с Бундестага, по отношение отношение на независимите научни консултации е, имаме доста слабости. Имаме нашите библиотечни е, служби, които е, съдействат отделните депутати, обаче това не може да се сравни с службата за а, научни изследвания на германския Бундикстат и Congression Research Service, който има а, над 600 а, служители. Това е в Американския конгрес, което означава, че тук ние трябва да постигнем подобрение. второто, което искам да посоча е контрола върху изпълнителната власт, тъй като ние сме независими от изпълнителната власт и представляваме, можем да представляваме различни мнозинства, парламентът се нуждае от собствени инструменти за скрутини или government oversight, както това се нарича на английски. Американският конгрес има собствена агенция Government Accountability Office – с 3300 служители. Миналата седмица ги посетих и всъщност тази агенция изпълнява и функциите на Сметна палата, но само 10% от а, е, нейните дейности а, е, поемат. 65% е, от тяхната дейност е по поръчение на Американския конгрес и проверяват ефективността на правителствени законодателни програми. Така че Парламентът може да прави съответни заключения както по отношение на законодателната си дейност, така и по отношение върху контрола върху изпълнителната власт. До сега ние не сме разработили изобщо такива инструменти и ако да, то има само наченки, имам предвид нашата нова дирекция за Impact Assessment. Тоест това е сфера, в която ако желаем ефективен контрол върху изпълнителната власт, е, би трябвало да укрепим дейността си. Третата сфера вече е, споменах а именно подкрепа на депутатите ако а, един депутат трябва да поддържа контакти с 700 хиляди граждани, т.е. той представлява толкова, не с около 1000, както е в по-големите парламенти в а, Европейския съюз, то тогава трябва да си зададем въпроса как можем да подкрепяме отделните депутати да изпълняват тези си функции. Разбира се, тук може да има технологична помощ, е, помощ в сферата на информатиката, но е, помощ във всички случаи трябва да се оказва. И тук трябва да посоча на първо място логистичната помощ. Например, е, когато става дума за столовете, преди 10 години те се ползваха от около 1,4 милиона души, а сега те са 3,7 милиона. Става дума обаче за едни и същи столове, което означава, че нашата инфраструктура в парламента е изключително натоварена. Това се отнася и за асансьорите тъй като тук има много посетители, тъй като определени офиси на депутати са а, е, препълнени а, е, от а, е, посетители, асансьорите просто не могат да функционират и, и имаме а, много голямо увеличаване на натоварването, така че трябва да си зададем въпроса как а, трябва да намалим това натоварване. Разбира се, е, членовете на комисията по бюджети в работната група казаха, че от една страна трябва да се направи повече. Да, обаче от друга страна ще трябва да бъдат идентифицирани сферите на економии, е, така че да могат да бъдат финансирани тези дейности. През последната година ние видяхме, че със структурни економии може да се постигне много повече, отколкото с адаптиране на отделни бюджетни редове. Например, за бюджет 2012 година ние решихме не вече автоматично да се извършва пълен пренум, превод на протокола на пленарното заседание. Това сме го правили в продължение на десетилетия. Ние казахме, че ще се извършва писмен превод само когато един депутат желая това, но не го правим автоматично, без да знаем дали има нужда от подобен превод. И економиите от тази мярка бяха 8,4 милиона евро. Колко депутати са пожелали писмен превод през 2012 година? Отговорът е нито един. Което означава, че е, ние очевидно сме спряли да извършваме дейност, е, която изобщо не е била търсена от е, депутатите. И това ни е дало възможност за економия в размер на 8,4 милиона. Второ, със сигурност е, ние сме ви създали трудности при реорганизацията на устния превод. Направихме две неща основно. Казахме, че комисиите трябва да заседават или е, понеделник и вторник, или сряда и четвъртък, така че да могат е, да бъдат използвани всички ресурси, но не всички комисии във вторник и сряда, което всъщност означаваше за много пари да плащаме на външни преводачи, а нашите собствени преводачи в понеделник и четвъртък да не са достатъчно натоварени. Второ, казахме да няма пленарно заседание след 23 часа, което означава, че преводачите по трудовоправни причини не могат да работят. И трето, казахме, че делегациите и делегации на комисиите в тюркоазената седмица, защото имаме тогава преводачи, които не са натоварени. И целта беше да бъдат економисани 10 милиона евро. Резултатът в края на 2012 година е, че ние економисахме не 10 милиона, а 15 милиона евро. И ако ние продължаваме да проявяваме тази дисциплина, можем да реализираме тази економия всяка година, което означава 23,4 милиона економии при писмен и устмен превод чрез структурни промени и казвам, необходима е повече дисциплина, без обаче да губим от е, нашата ефективност. До лятото искаме седем други сфери да бъдат проверени за възможни структурни економии. Това не означава, че в всички тези седем сфери ще установим, че има смисъл от економии. Може да се окаже, че само в четири сфери могат да се правят економии. Може би и във всички седем, не изключваме и това. Обаче искаме да проверим всичко това до лятото, за да видим дали не са възможни структурни економии които да ни дадат възможност да финансираме новоустановените приоритети, така че като цяло всичко това да не се отрази върху бюджета. Тези седем сфери, тези седем сектори са първо писмен превод по, при поискане. Превод се осигурява на измененията но ако а, даден депутат не ползва даден език, трябва ли да превеждаме всичко на всички езици, дори а, да не се ползва от нито един депутат? Това е въпрос, който желаем да си зададем. Второ, въпросът свързан с устния превод. Ние сме водили тук тази дискусия също. Разбира се, ще се предоставя устен превод в зависимост от езиковия профил на комисиите. Обаче, ако нито един депутат не желае определен език, защото предпочита да слуша друг език, трябва ли ние да предоставяме превод от всеки език? Още веднъж всеки език, който депутатите желаят, ще се предоставя, обаче ако не желаят, трябва ли да предоставяме превод от този език? Е, или да използваме ресурсите по по-добър начин. Това е въпросът, който си задаваме. Трето, именно в сферата на езиците, на езиковия режим, е, трябва да се осигури изравняване на върховото натоварване. Е, и то е различно между различните институции. Ние имаме собствена преводаческа служба, на Комитета на регионите и Економическия социален комитет. Тази преводаческа служба осигурява, всъщност в нея работят около 41% от административния персонал. И можем да се зададем въпроса дали има смисъл 41% от персонала на тези институции да бъде е, заед от преводачи. И трябва да си зададем въпроса дали има смисъл да има обща преводаческа служба, обща служба за писмен превод. Е, след като може по по-добър начин да се балансира върховото натоварване в работата на тези служби. Ние, например, можем да предоставяме нашите служби за превод на други. Например, ние в момента не го правим за економически и социален комитет, но мисля, че тъй като нашият ритъм на работа при заседанията е различен, мога да кажа, че ако предоставяме такива услуги, това също ще ни донесе економии. Пет както в сферата на плащанията имаме плащания за здравноосигурителни е, разходи, също така и за пенсии, така наречения Paymasters Office. Въпросът е дали това да не обхване и други плащания. До сега в сферата на управление на персонала има специална програма Streamline, но почти всички е, институции използват друг софтуер и тук си задаваме въпроса, трябва ли да имаме е, две информатични решения, е, успоредно, след като всички имат еднакъв статут като персонал. Или бихме могли е, да използваме този софтуер е, т.е. той да се използва от всички институции. Шесто, календара. Ние оптимизирахме календара чрез по-ефективно използване на ресурсите в седмиците, в които заседават комисиите. Обаче има все още резерви за ефективност, когато става дума за заседание на групите. Ако още веднъж разгледаме календара, мисля, че можем да стигнем до резултати, които от една страна дават възможност за по-добро провеждане на заседанията на групите, повече възможност възможности е за заседания на комисиите, повече контакти с гражданите, но от друга страна това ще доведе до значителни економии. И е, седма и последна точка, която искаме да е, проучим, ние се подготвяме да работим от 2014 година без хартиени носители и ако си зададем въпроса как точно трябва да направим това, трябва да си зададем въпроса и какви економии ще се реализират. Не са необходими вече разходи за хартия, за транспортирането и за разпределене на печатните материали. Така че аз мога да кажа, че във всички тези 7 сфери, които очертах, мисля, че има индикации да извършим проучване дали могат да бъдат направени економии. Е, за да можем да финансираме важни приоритети за нашата институция, без това да се отрази върху бюджета и да накоплатеца. И ми позволете да кажа няколко думи накрая за бюджета. Става дума за една трудна година. Това беше казано вече. Защо? Защото през втората половина на годината ще трябва да плащаме преходни, да извършваме преходни плащания за напускащите депутати. Е, около 50% от депутатите ще бъдат сменени, което означава, че втората половина на 2014 година ние ще трябва да изплатим не 700 заплати, около 1000. Освен това, трябва да бъдат прекратени договори с асистенти. Знаем обаче, че не за всичко са взети превентивни мерки и за първи път ние ще имаме и година на пълноправно членство на Харватия, така че всичко това ще увеличи бюджета до 3,5% но тук не е включена инфлацията, което означава, че инфлацията в Белгия и Люксембург, тя се движи около 3,5%. Така че ако добавим инфлацията, ние ще трябва да увеличим нашия бюджет с 7%, което е абсолютно неприемливо. И по тази причина аз още от сега полагам усилия да съкратя средствата по някои бюджетни линии и още веднъж са съкратени 23 милиона разходи за генералната дирекция. Сега, това, което ще бъде представено следващия вторник от бюрото като оценка, ще отразява всъщност и другите възможности за съкръщаване на средства, тези възможности за съкръщаване на средства ще трябва да разработим през следващите седмици заедно чрез структурни реформи. Ако направим това чрез структурни реформи, това ще ни даде поле за действие, за да усъвършенстваме организацията на нашата дейност. Благодаря. Благодаря, господин генерален секретар. Благодаря и на господата заместник-председатели. Много интересно положение бе очертано. Дали ни се пълна представа. За съжаление, председателя Шулц е болен и затова бюрото не успя да разгледа документа. Ние първи го виждаме. По-късно ще реагираме след като и бюрото се запознае с него, но мисля, че сте разбрали за какво става дума в парламента във връзка с неговия бюджет. Най-вече, що се отнася до 2014 година, която е трудна година от бюджетна гледна точка. Тъй като има избори, преход от един парламент към друг, много депутати ще си тръгнат. Това, разбира се, всичко зависи от електората. Харватска ще се присъедини, но общия брой евродепутати няма да се увеличи. Всъщност ще стане с три по-малко, тъй като така е по договор. Ще трябва да преразпределим местата между държавите членки според договора, след като Харватска се присъедини Комисията по конституционни въпроси ще се занимава с този въпрос. Ние не искаме да вземем ръководна функция по този деликатен въпрос. Чухме, че е постигнат сериозен напредък, нещо, което лично мен ме впечатли. Депутатите трябва да избират асансьор или стол. Тези, които изберат е, стола, трябва да използват стълбите, а тези, които няма да използват стола, могат да използват асансьорите. Видни представители на бюрото са изразили своето задоволство от начина на работа на работната група. Междувременно протоколите от заседанията на тази група са раздадени Виждате какви са предварителните заключения от работната група. Може би Джулайн може да представи своето виждане сега. Благодаря, господин председател. Първо искам да се присъединя към това, което казаха колегите от бюрото. Работната група наистина работи много добре. и уважи искането на парламента бързо да разгледа различни аспекти, свързани с разходите, за да се реализират е, искането от парламента и економии. Искахме да представим своя отчет по-рано, но заради натоварената програма на вашата група не успяхме да направим това. Знам, че някои са искали да нас учат по-скоро. Виждате, че сме постигнали сериозен напредък. Сега сме на втория етап от една трудна година. Работната група е чудесен форум, където се съчетава работата на бюрото и на бюджетната комисия. Разглеждат се различни възможности и варианти. И след това се дава отчет, за да може бюджетната комисия да е доволна от резултатите. Надявам се, че ще продължим през следното полугодие тази работа. Като си има предвид предизвикателствата и мащабите на проблемите, хубаво е да има постоянна точка от дневния ред, за да може членове на работната група да дават редовен отчет на бюджетната комисия. Защото ясно е, че вие искате да получавате информация за работата, която се върши от генералния секретарят и неговия кабинет. От септември ще трябва да се взимат решения за постигнати заключения, затова е много важно бюджетната комисия да получава актуална информация. Много е свързано. <clears throat> Свършено с съпоставителното изследване очертаха се доста интересни области, където се оказва, че ние не получаваме толкова средства, колкото американския конгрес, да речем парламентарния контрол, отчетността на комисията – Относно законодателните функции на комисиите, понякога не получаваме и там достатъчна подкрепа. Комисиите в моя парламент имаха възможност е, да е, наемат външни експерти, за да се правят проучвания, да се държи отговорност на изпълнителната власт. При нас положението не е така. Значи трябва да поставим акцент върху парламентарния контрол, законодателната дейност, да видим какви економи могат да се реализират, за да се подкрепи дейността на евродепутатите. Трябва да се реализират такива економии, защото бюджетната обстановка за 2014 ще е доста тежка, а и за след това – Работната група е много добър форум, както казах, за тази цел. Тримата, които представляваме тази комисия там, са представители на комисията, а не на политическите групи. Ние представяме бюджетната комисия и даваме отчет. Това е нашата функция, която ще изпълняваме. Хубаво е да се заложи постоянна точка в дневния ред, да се дава отчет от работната група, за да получава бюджетната комисия актуална информация за работа на тази група. Това е от мен за този етап. Ако имате някакви въпроси, заповядайте. Благодаря, Джордж Сидония. Благодаря много внимателно и слушах и двете изказвания. Запознах се и с документите. Винаги имам смешени чувства, когато говоря на английски. Дали това да помага за економии или пък унищожава принципа за многоязичието. Всеки един от нас в своята работа трябва да взима различни решения, за да подобри работата на парламента, но трябва да внимава с тези економии да не нанесе удар срещу сърцевината на нашата мисия, а именно да контролираме изпълнителната власт и да прокарваме закони. Имам някои въпроси, забележки от това, което се каза. Групата от НП е привилегирована, тъй като докладчика е наш за едната година. При все това искам да обърна внимание на няколко въпроси. Според мен многоязичието и економиите от устен превод е, и писмен превод са най-деликатния въпрос от всички. Защо? Защото това е свързано с работата на евродепутатите, а и с нашия електорат. С тези, които не са в парламента, но следят нашата работа всички усилия полагане за економии. Значи аз е, разбирам е, какво е свършено до момента. Е, разглежда се дали евродепутатите използват тези услуги или не, но не трябва да забравяме, че трябва да видим дали електората може да следи нашата работа. И двата елемента трябва да бъдат взимани предвид. И няколко забележки за съпоставителното проучване това е много полезен източник на информация е, за работата ни тук и за работата в избирателните ни райони. Да покажем на обществеността, която питая все повече и повече съмнение за европейските институции, как точно работим и къде стоим спрямо другите. Според мен това е много добро изследване и изобщо не е загуба на време. Искам да се спря на помощта за евродепутатите и капацитета за проучвания на парламента. Практиката на е момента сочи, че най-вероятно заради ограничения капацитет за проучвания в парламента Помощта на евродепутатите се дава само на тези, които изпълняват официални функции, като докладчици, и така нататък. Имам предвид научна помощ, консултации. Разбира се, и други могат да използват подобни услуги. Няма подобна забрана да не се използват е, ресурси, с които разполага парламента, но ресурсите са толкова ограничени, че на практика тези депутати, които не изпълняват някакви официални функции в е, парламента, се нуждаят от подобни изследвания само заради избирателния си район, са винаги на края на опашката. Много хубаво, е, ако се реализират економии, економисаните средства да отидат за подобряване на изследванията, проучванията и подготвителната дейност, за да се вършим по-добре работата в парламента и извън него. Искам да споделям всичките си подробни идеи за економии, тъй като, както казах, докладчика от нашата политическа група. Само искам да ви обърна внимание на няколко примера, свързани с устния превод. Виждам колко усилия се полагат от бюрото и администрацията да се ограничат разходите. Същевременно обаче има някои въпроси, които не са споменати в доклада, могат да бъдат проучени, а именно мисиите и делегациите. Мисля, че можем да използваме местни преводачи. Аз лично съм силно убеден, че те могат да свършат добре работата. Може да се проучи тази възможност. И още нещо, приветствам усилията да се споделят ресурсите между институциите. Това е важно за качеството и за по-доброто разпределение на работата за служителите. Още нещо искам да добавя. Пътните разноски на евродепутатите е доста деликатен въпрос. Мисля, че тук могат да се реализират економи с практични решения. Например, защо да не вкараме някакъв състезателен елемент, конкурентен елемент в работата на туристическите агенции, да имаме две или три туристически агенции. Ако направим така, според мен цените ще паднат. Да видим, може и да греша. Но според мен въпросът може да се проучи. може да се опитвам да договаряме пряко цени с авиокомпаниите, без агенции или агенции. Такива неща се правят. Ако обичате, проучете и тези възможности. Може би те ще доведат до економии, може би не, но трябва да се проучат така или иначе. И на последно място във връзка с пътните разноски, въпрос, който вече е обсъждан и по-рано – Важно е да третираме всички членове на парламента равнопоставено, без дискриминация спрямо това откъде идвате. Затова не трябва никога да забравяме, защото когато идваме тук, в Брюксел или Страсбург, това е основната ни работа и е много важно евродепутата да може да изпълнява основната си работа без да е обект на дискриминация, защото е от отдалечено място или предвиждането му е много сложно. В заключение, според мен с економиите реализирани до момента се движим в правилна посока. Особено приветствам факта, че вече сте взели мерки за трудната 2014 година. Надявам се, че ще продължите тази работа и ще избегнем неприятни изненади до година. Благодаря. Уважаеми колеги, времето напредва. Както чухме вече, Бюрото все още не е било уведомено за резултатите от работата на работната група. А ние имаме да изпълняваме един доста напрегнат дневен ред. Бюджетът на парламента съставлява 1% от общия европейски бюджет и 1% от е, БВП. Предстои ни и дискусия за средносрочната финансова рамка, сега непосредствено след тази точка, според мен. За МФР ще трябва да дели малко повече време, защото бюджетът на парламента е много важен за нас, но не е толкова важен за европейските граждани. Тъй, че нека да не нарушаваме равновесието. Имам дълъг списък от записали се за изказвания. Тази дискусия трябва да приключи за 15 минути, така че апелирам да свеждате изказванията си само до въпросите, които ще зададете на нашите гости. След което, разбира се, и всяка политическа група и всеки депутат ще има възможност да изрази своята позиция. Имаме нов член – Дерек Вон се представлява от Едит. Имате думата. Благодаря. Ще говоря на английски, за спестия време. Относно работната група, много е важно да знаем, че тази група е консултативен орган за бюрото и бюджетната комисия, които са органите, които взимат решения. Процедурата, която се следва сега, е добре дошла, а също и разработения документ. Изпълняваме двойна роля да реализираме економии, което е важно за бюджетния контрол, и модернизацията, което е основният приоритет на бюрото. Трябва да направим компромис между модернизацията и економиите, да се отчете нашия интереси и интереси на европейските граждани. За Европейския парламент е много важно, че ние сме публичен орган. Трябва да се отчитаме пред нашите граждани. Не можем да правим компромис по, тези, по въпроси като езиково многообразие. Гражданите имат право да следват нашата работа при открите заседания. Економите могат да касат вътрешната ни работа, но не и връзката с гражданите. Много важно е да се балансират правомощията, що се отнася до комисията и до съвета, защото ние сме равни и трябва да останем такива. Трябва да засилим своя капацитет в това отношение. Повече изследване за парламента е хубаво нещо, но мисля, че може да използваме по-добре и знанията, които се събират от европейските агенции. Например, веднага сещам за Юта. Може да използваме не само собствени ресурси, но и други ресурси. Много важно е да забележим, че до година предстоят избори. Ако не изберем нови евродепутати, ще се реализират економии, значи. Това го казвам в кръга на шегата, разбира се. Но искам ясно да заявя, че за социалистите е много важно да следваме закона и правилата. И да не се стигне до там, че ще се загубят евродепутати или асистенти, само защото се опитваме да реализираме економии. Плащанията по закон трябва да се извършват. Ще има много възможности да обсъждаме тези въпроси в бъдеще, така че нямам допълнителни въпроси на този етап – Хубаво е да получим мнението на бюрото, когато обсъди документа, да видим как то мисли за модернизациите и економиите. Благодаря. Моника, Моника Холмайер. Моника Майер. Имам честа да съм докладчик за 2014 година за един бюджет, който, както вие казахте, не е толкова важен за публиката, но като че ли обществеността говори толкова повече за този бюджет, колкото по-малко знае за него. Но ще трябва да се примирим с този факт. Искам да благодаря на бюрото, на двамата заместник председатели и на генералния секретар, както и на целия екип за това, че успяхме да проведем и продължаваме да водим чудесни разговори в нашата работна група. Работим наистина на базата на взаимно доверие между администрация, комисия и бюро и работна група, така че наистина успяхме а, съвместно да идентиф, идентифицираме потенциала. Да, разбира се, когато правим промени, това е свързано и с коментари и критики. Искам да обърна внимание, че процентите от миналата година няма да могат да бъдат постигнати. Миналата година а, имахме 1,9% и то не защото Джордж Лайан или колегата Херцог или аз искаме да харчим пари. Не, а просто защото а, законодателната дейност в момента изисква по-висок процент разходи. Ние сме правно обвързани да си спазваме задълженията. Така че, когато цитираме когато получим цифрите, да знаете, че те ще бъдат по-високи от миналата година, не защото сме станали много дашни, а просто защото ще настъпи нов мандат на парламента и ще има междинни разходи, които са извънредни. Колкото до превода, Искам да подчертая, че когато обсъждахме, ние също се придържахме към принципите, които Сидония и колегата Херцог изтъкнаха. Да, разбира се, че държим публиката да може да следи нашите заседания по интернет, да следи заседанията на пленарната зала. Но Нека да не се е, ползва преводачески капацитет тогава, когато наистина не е нужно. Не това е целта. Винаги е трудно да се балансира, разбира се, но си струваше да извърши в това отношение. А и като се съчетаят е, ефектите с е, ЕКОСОК и с Комитета на регионите, аз съм разговаряла с двете институции, мисля, че можем да споделяме преводаческия си капацитет. Още повече, че техните заседания са по друго време, най-натоварените им периоди се различават от нашите. Те, че наистина можем а, да ползваме съвместно един, така да се каже, преводачески пул. За туристическата агенция ще се изразя ясно, защото много колеги вече ме питат. Особено колеги от югоистична Европа, като че ли са дискриминирани от туристическото бюро, особено по отношение на таваните на разходите и а, предлаганите полети. Така че колегите от югоисточна Европа са за впечатлението, че биват ощетявани в сравнение с представители на други страни. Тук искам да подчертая ясно, че никога такова нещо не сме решавали и никога не сме имали такова нещо за цел. Така че бяха нанесени съответните корекции, но тук искам да изтъкна, че всички колеги от всички страни трябва да бъдат третирани еднакво, защото не може да се допусне дискриминация в парламента. Благодаря ти, Моника последното, което ти каза, аз искам да подкрепя с две ръце. Абсолютно недопустимо е някой да бъде ощетяван поради местоживееното си в този парламент. Мартен. Благодаря, приветствам предложените економии. но малко ме притеснява се, поставката с други парламенти или най-вече Конгреса на САЩ. Ние все още не сме обединени европейски щати, което ясно проличава, що се отнася до разходите за писмен и устен превод. В САЩ няма такива разходи. И докато смятам, че е хубаво да се извършва превод по искане, не трябва да забравяме за гражданите. Гражданите следят нашата работа или би следвало да я следят, тъй като тук идват много законодателни актове. Тези хора не са длъжни да знаят английски, френски или испански. Вместо да се харчи толкова много за пропаганда за 2014 година изборите, трябва да подходим справедливо спрямо превода. Не може да се съпоставяваме с Американския конгрес изобщо в това отношение. И на второ място кампанията за 2014 година. Кампанията трябва да е нашата работа. Тук работим 4 години преди да започне предизборната кампания. Нашата работа тук трябва да е най-добрата ни кампания и реклама за Европейския парламент. Ако ние не сме най-добрата реклама, значи има някакъв проблем. Каквото и да се харчи е загуба на средства. На трето място Относно 2014 планирането трябва да е не за 2014, а за периода 2014-2020. Нуждаем се от дългосрочно планиране, тъй като предстоят много промени заради многогодишната финансова рамка и економическите потребности на Европа. Ние сега се фокусираме само върху 2014 година, което според мен е доста рестриктивно и не трябва да е така. Благодаря. Благодаря. последната ви бележка, госпожо Андреасън, би трябвало да се превърне в ръководен принцип за работната група. Да, когато завърши работата си по 2014 година, ще помисли и за следващите години и ще планира на многогодишна база. Независимо от това каква ще бъде МФР за този период, все пак ние трябва да планираме, особено така наречените оперативни разходи на институцията си. Госпожа Велтман. Много от нещата, които вече бяха казани, са точно така, но аз искам да обърна внимание на един, на един неприятен момент превода, когато пътуват делегации. Вече два пъти ми се случва да участваме в делегации, примерно в Ирландия или някъде, ние с колегите се оправяме с английския. Не ни трябва превод. Освен ако няма колега, който да не знае така добре английски, и да не може да работи. Тъй, че трябва да се мисли за тези неща. Освен това смятам, че може да се спести много от хартия. Ние колегите, например, много добре се готвим за работа и си разпечатваме материалите в офисите. Освен това, всеки път, като дойдем на заседание, намираме същите тези материали, които вече сме си разпечатали, отново на банките си. Ето от тук можем да се може да се пести. Освен това, що се отнася до устния превод, смятам, че всеки гражданин, във всеки кът на всяка държава членка трябва да може да разбира народния си език това, което ние тук си говорим тъй че економии от превод на публични заседания не е добре. Нека по-добре да започнем от делегациите, където всички, които участват, говорят някакви чужди езици. Благодаря, колеги. Целта е нулево изразходване на хартия. Тази цел си постави целия свят, когато се появи интернет – а се оказа, че имейлите водат до повече разход на хартия. Да, наистина трябва да се дисциплинираме в това отношение. Аз самият се опитам да имитирам Салватор. Опитвам се да работя с iPad и констатирам, че в момента, в който ми потрябва документ, който е бил в iPad-а, аз не го не мирам или съм успял да го изтрия или нещо и отново прибягвам до хартия. Морис. Благодаря, господин председател. Аз ще използвам праводачи, за да подпомага многоязичието и ще говоря родния си език. Е, беше направено сравнение с САЩ, дали това е универсална парадигма. Аз мисля, че единственият паралел може да се направи по отношение на големината, а тя не трябва да бъде решаваща по отношение на законодателната дейност. Някои примери ще посоча връзки с делегациите на Американския конгрес, които отговарят за външните работи и паралели с нашите делегации. Правомощията на едните изобщо не са идентични с правомощията на другите. Тези делегации от САЩ са част от интерпарламентарните делегации, а в този парламент ние трябва да поддържаме връзки с страни, с които сме свързани по силата на договор. И това не трябва да се смесва с външните делегации като цяло. Тоест, е, две посещения годишно в Мексико. В тази страна все пак имаме споразумение за асоциация. Същото се отнася и за Марокко. И е, същото се прави с е, Нова Зеландия. С тях нямаме договор. И според мен тук е, има потенциали за економии. Друга тема Говори се много за независими консултантски услуги. Е, това го е имало в Американския конгрес, но те се наричат лобита. Те не се наричат независими е, органи за консултиране, а се наричат лобита в САЩ. И в този доклад се говори за law firms and organized interests. Вие Е, искате да бъдат предложени външни консултантски услуги с високо качество. Мисля, че ние в Европейския парламент трябва да укрепим административните служби на парламента, защото те са независими, е, те са част от администрацията и ще трябва да се позоваваме на тях, а не на работата на органи, които са външни, които могат да бъдат е, носители на определени интереси. А иначе, мисля, че е правилно да се посочи, че изследователските служби на парламента изготвят съответни доклади за изследвания, които ние бихме могли да използваме. Отделните депутати, т.е. ние също имаме средства, имаме секретариат, имаме нашите общи добавки и с тези средства можем да възлагаме проучвания за подкрепа на нашата работа с избирателите избирателите. Мисля, че не трябва да допускаме грешка да слагаме всичко под един знаменател, защото не това е критерия, който трябва да използваме за извършване на економии. Но, според мен, най-голяма загриженост буди това сравнение съвсем механично с Американския конгрес. Аз мисля, че има много потенциали за економии, например, при хартията има цели вагони хартия, която се е, дава за рециклиране. е, ето тук могат да се реализират економии. И е, тук също мисля, че не може да се прави сравнение с Американския конгрес. е, сега, аз е, мисля, че Е, е, един депутат в Европейския парламент не представлява винаги 700 хиляди избиратели. Люксембург, други малки страни там има дегресивна, т.е. обратна пропорционалност и е, за това не трябва да се правят такива механични сравнения. Ако се правят сравнения, те трябва да бъдат верни и ако ние е, ще прилагаме критерии за сравнение, те е, трябва да не са непременно концентрирани върху е, големината. Председател Председателят, колеги, моля ви бъдете по-кратки, защото нямаме достатъчно време. Що се отнася до Конгреса на САЩ, делегация на Комисията по бюджети се предвижда до, от 15 до 17 юни. Тя ще посети там и ще се създаде лични впечатления. Това, което може да се подкрепи много активно от работата на работната група и аз много се радвам, че днес нашите колеги са между нас. Е, изнадвам ви, че говоря български, но все по-често ще го правя при е, това положение. Мисля, че действително трябва да поздравим всички е, така, усилия да се спестят разходи от дигитализирането, от спестяването от хартия, повече възможности за използване на новите технологии. Мисля, че също от писмените преводи това, което се предлага да бъдат при поискване, много добре можем да работим с тях. Съгласен съм с колегите, които казаха обаче, че устните преводи имат значение за публиката, която слуша пряко заседания на комисиите и на парламента. Така че не мисля, че ограничаването, искането на устни преводи при поискване би донесло по-добри резултати за парламента. Между другото, Другото, е, искам специално и на е, е, господин генералния секретар да посоча, че и при писмените преводи все още има проблеми. Примерно на български личните имена се изписват на, кирили, на латиница, което не е много разбираемо за български граждани. Мисля, че имаме нужда от повече информация, свързана с предложенията за промяна на ритъма на парламента. Не ми е ясно какво точно се предлага. Също така и за усилване на присъствието в избирателните райони. От друга страна, мисля, че парламентарният контрол и правната помощ, поне която получаваме в момента, за мен е на достатъчно добро равнище. Аз поне нямам оплаквания към службите на парламента за качеството на правна помощ и за качеството на информация, която се предоставя на всеки един депутат. Така че очакваме и повече информация по тези проблеми. Благодаря. Brillante démonstration dans la langue bulgare. Благодаря ви, Ивайло, за това, че ни показахте толкова добре българския език. Не сме свикнали да говорите на български тук. Е, Вие знаете доста други езици. Следващия оратор. Благодаря. Ще бъда кратка. Много предложения за економии има, които бяха коментирани от колегите вече. Имам забележка и въпрос. Търсят се варианти за економии, които са свързани с пътуванията, различна организация на средствата, превод и така нататък, с цел рационализация, което е добре. Това са предложения, които идват от самите нас. как ще вътрешния аспект на администрацията? Може би се прави нещо подобно, свързано с организацията на процедурите, с цел да се премахнат някои бюрократични елементи, които много често водят до проблеми. Ако се отстранят, ще се извърши оптимизация Говорим за пътувания на депутатите, ами за пътуванията на администрацията. Имам въпрос към Сидония за прякото договаряне с авиокомпаниите на привилегировани цени. Много други фирми правят вече това. Ние сме 27 държави, ще има много авиокомпании при това положение, но има много национални авиокомпании, които наистина може да са добър обект за подобни преговори. Александър Арвало. Благодаря. Винаги съм знал, че Ивайло може да говори български. Сега го видях със собствените си очи, което е хубаво. Така или иначе ще се придържим към английски. Я не исках да взема думата, но бях провокиран от някои изказвания. Разбира се, че не можем да правим съпоставка между нашия парламент и Конгреса на САЩ. Но няма друг, друг съпоставим орган, който да има същия географски обхват и друг става въпрос със същото население. Разбира се, в САЩ се говори един език, само че ако човек е бил в Кентаки и Нью Йорк, може би ще се почне да съмнява в това. Същевременно ние сме изправени пред сходни организационни проблеми, затова има смисъл да се направи съпоставка най-малко по това, кое е сходно в работата на тези институции. Същевременно, когато се подготвяме за избори, колежката е права, че това, което правим ние е най-добрата реклама, но това, което правим трябва да стигне до хората. Трябва да отиде някъде, да се компилира. Дори и при предизборни кампании няма такова нещо като безплатен обяд. Ако искаме да популяризираме институционалните цен... ценности, трябва да видим как да го направим. Що се отнася до неизползването на хартиени носители на документи, имаме електронни заседания, може да видим дали може да се инсталира съответния софтуер на ipad където да се получават всички е, документи. И на последно място, особено що се отнася до предизборната кампания, винаги е, ще има популистични искания за намаляване на разходите. Дори всичко да се до нула, до нула хората ще кажат, това не е достатъчно. Въпросът е как да се справим с това положение – Парламента реализира економии, може да намери други области за економии, но трябва да можем да продължим това, което вършим. Това е най-важното. Можем да орежем администрацията до такава степен, че няма да може да се върши правилно работата. И тогава ще ни е още по-трудно да обясним защо не се вършим работата както трябва. Работата, за която сме избрани. И така, особено в контекста на преговорите за междугодишната финансова рамка и предстоящите избори, не трябва да се принизяваме като институция. Ние вършим законодателна дейност за 500 хили... милиона души, за 28 държави членки скоро. Мисля, че трябва да имаме коража и самоуважението да се придържаме към това, което сме. Благодаря. Благодаря, господин председател. Вие сте част от политическа група, която е, още повече укрепва силата на вашето изказване. Инге Гресле е следващият оратор. За качеството на дебата, аз мисля, че е, някои е, колеги по-скоро трябва да работят в службите на, за чистота, не в парламента. Е, сега, е, важно е да имаме заседания, документи за заседанията. Ако някой е, няма нужда от тях, добре. Е, искам обаче да помоля генералния секретар да ревизира е, структурата за повишаване в е, парламента, повишаване в длъжност. Там, където е,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 От 2009 година има два случая, които е подготвил омбудсмана във връзка с повишаването от длъжност в парламента. Тези два случая показват, че в парламента служителите биват повишавани по-бързо, отколкото в други институции. Това се посочва от всички институции. Така че ние тук трябва да погледнем какво се прави в комисията, например. И тези два случая, които са известни на вас и на омбудсмана, да, ако има и някакъв хартиен документ за това, ще бъда благодарна да го получа. Благодаря, казва председателя. Тук се повишават служители в длъжност, защото са добри специалисти. Господин Валя, имате думата сега. Сега, това, че при нас служителите се повишават по-бързо в длъжност, дефинитивно не е така. Мисля, че става дума точно за обратното. Аз получавам сведения от нашия съвет по персонала, че в комисията навсякъде се организират конкурси и то за всички степени и длъжности. сега, аз всъщност имам две възможности за повишаване. Съгласно устава и има още една паралелна процедура, при която се прескачат всички степени. Така че в сравнение с другите институции, мисля, че ние не можем да бъдем опреквани. Мисля, че е точно обратното. Обратното е и мисля, че бихме могли и да го докажем. Искам да благодаря за съдействието от господин Алваро. Госпожа Гуардия Сабал посочи, че естествено ние трябва да проверим цялата администрация. Това го прави. Мисля, че през следващите 4 години половината от дирекциите е, е, са били преструктурирани в парламента. Не винаги това означава до по-малко персонал, но във всички случаи е, ние сме проверили е, ефективността. Господин Калфин още веднъж подчерта необходимостта да бъдат изписвани имената не на латиница в българските материали, но моето общо впечатление е, че ние сме на правилен път, защото от една страна идват от бюрото предложения за економии, а бюджетната комисия казва внимателно и малко по-бавно. Аз мисля, че ние вървим по правилния път, защото всъщност ние нямаме класификация статистическо разпределение на задачите, бюрото иска повече разходи, а комисията по бюджети ги съкръщава. Не, ние сме в един разумен диалог, в кои сфери можем да бъдем по-ефективни и трябва да бъдем по-ефективни и е, къде не. По многоязичието искам да кажа, че имаме много амбициозна система на многоязичие. 23 езика, а след това, е, след е, присъединяването, пълноправното вече присъединяване на Харватия, 24 езика. И тази, този пълен езиков режим може да се запази само когато работи ефективно. Това, което е, не можем да имаме е, е езиков режим на 24 езика и не е ефективен. Тази комбинация не е възможна и не може да се финансира. Това, което беше направено през последните години, беше точно да направим това. Не сме намалили предлагането, обаче сме а, е, а, направили по-ефективна организация. Комисиите не не всички не могат, трябва да заседават във вторник и сряда. Е, защото се получава така, че ние трябва да викаме преводачи отвън, а това струва пари. Няма смисъл и не е в услуга на гражданите, ако е, след 23 часа заседават пленарните заседания. Колко депутати след 23 часа са е, в пленарно заседание? Почти никой, 5-6 депутати. Тоест това не е предимство за депутатите, не за обществеността. Просто става дума за лош лоша организация. Там, където имаме лоша организация, е, това трябва да е, не води до застрашаване на многоязиковия режим, а да бъде поставен този режим в нови условия и да бъде гарантиран. Госпожа Монис посочи, че независимите е, консултанти в САЩ, в Конгреса, всъщност те са под формата на лобита. В Брюксел също има много силни лобита, обаче има специфични различни организации, които биха могли да помогнат парламента чрез независима експертиза също така тази помощ може да бъде насочена към контрол на администрацията, законодателната дейност, финансовата дейност, government account и това е точно такава институция. Комисиите, може би вие ще имате възможност да имате преки контакти, комисиите в Американския конгрес могат да кажат, ние искаме да проверим следното законодателство, следните законодателни актове или програми. Ръководителят на тази институция е с мандат 15 години години, назначава се от президента, не може да бъде сменен, освен чрез импичмент и е, те всъщност предоставят е, независими консултантски услуги и оценки на законодателни е, актове и програми. Това, което можем да направим е следното. Ние имаме 2000 служители, които не правят... Е, всъщност, 2000 е, души изготвят експертизи за Американския конгрес. Те се занимават само с това и аз мисля, че ние бихме могли да се получим от тази практика. Е, за хартиените носители това е въпрос и на култура. Знам, че Нидерландският сенат сега изобщо не използва хартиени носители в своята работа. Подобно нещо може да се въведе стъпка по стъпка, разбира се. Аз а, а, имам същото наблюдение като господин Ламасур. А, не е необходимо а, нещо да се разпечатва 2, 3, 4, 5 пъти. Например, в Комисията по околна среда съществува практика документите след заседанието да се събират, да се съхраняват и да се раздават отново на следващото заседание. Тоест документите са на разположение, обаче не се разпечатват а, 3, 4 до 5 пъти. Госпожа Вертман а, посочи, че делегациите могат да реализират някои економии по отношение на превод. Аз поделям това мнение. Е, при някои делегации се получава така, че има повече депутати, отколкото е, депутати и това не непременно облегчава заседанието, тъй като не може да се приеме, примерно, група от 20 души. И сега, що се отнася до близостта до гражданите, мисля, че ние би трябвало да се занимаем по-подробно с този въпрос. Госпожа Андреасен каза, че ние все още не сме Съединени Европейски щати. Аз искам само да кажа в тази връзка, че всъщност ще потвърдя това, което беше е, дадено като отговор. Кампанията 2014 година е, всъщност е, ще съдържа представяне на дейността на парламента през последните пет години, така че всеки гражданин може да даде мнението си. Госпожа Херцог посочи нещо във връзка с агенциите. Мисля, че е добре да работим в тясно сътрудничество с тях. С госпожа Холмайер до голяма степен съм а, съгласен. Това а, е видно и от доклада Сидония Сенджевска. Още веднъж посочи, че в действителност при нас Policy Department тези отдели работят само за докладчиците и органите. Тоест, в случая ние имаме библиотека, която предлага услуги от индивидуален характер за депутатите, но в ограничен обем. Така че ние трябва да направим от библиотеката научна служба, която да предлага услуги на депутатите. Благодаря, господин генерален секретар, че така грижливо отговорихте на всеки от въпросите. Госпожа Херцог беше задала и допълнителен въпрос или по-скоро даде идея, която съвпада с казаното от Джордж Лайан. а именно на всяко заседание на Комисията по бюджети би трябвало да се прави оценка на сътрудничеството. Ще говорим с координаторите, но нямам основания да очаквам, че те ще възразят. Сега за сравнението с Конгреса на САЩ, за което стана дума неведнъж. Разполагаме с изследването, ще добием и лични впечатления, но споделям това, което каза Клаус Веле. Преди да стана политик, бях във Френската сметна палата и съм под, посещавал финансовата служба на Американския конгрес. Това е наистина един невероятно независим, 100% независим орган, който няма нищо общо с лобистите. Това е орган към Конгреса, компетентен орган, имат ноу-хау, за което ние можем да мечтаем тук. Така че е много вдъхновяващо като пример. До година или нашите наследници след две години, може би ще посетят друг парламент, който има сходни проблеми. А, именно парламентът на най-голямата парламентарна демокрация в света Индия е, страна, в която се говорят 18 езика, но работата в парламента върви само на два езика английски и хинди просто защото хинди е един от 17-те регионални езика в Индия, който обаче е най-разпространен. Може би в парламента можем да го сравним с английския и немския. Може би у вас това е добре дошла идея, но у нас не знам как ще се приеме. За това е необходимо да се говори и български тук. Друг важен момент за нашата работа е графикът, календарът. Това ще го направим в координация с бюрото. Сега да благодарим на генералния секретар и на двамата заместник-председатели. Добре дошли сте да останете, но съм сигурен, че имате друга работа, но се убедихте колко е голям интересът към вашата работа. И така, без да прекъсвам, преминавам към следващата тема, която, впрочем, интересува и обществеността, представена тук в залата и милионите а, пред екраните на интернет. Това е многогодишната финансова рамка. Сега искам да помоля у нези, които ще напускат залата, да го направят възможно най-бързо и най-тихо. Благодаря. Преди да премина към многогодишната финансова рамка, обаче, ще ме извините, че пропуснах, трябва да минам към точка 4 от дневния ред. Избор на заместник-председател Ивайло Калфин беше заместник-председател. Той сега подаде своята оставка. Така че искам да попитам, има ли кандидатури за заместник на Ивайло Калфин? Геран. Да, има. Предлагаме Едегард Бяхавал. Une alternance des genres et des nationalités. Може, може би да променим състава по отношение на пол и националност. Да, има ли други кандидатури? Очевидно няма. Тогава ще ви помоля да дадете знак с ръка, както предвижда правилникът. Кой е против? Въздържали се? Чудесно! а, честито. Euh, euh, Айда Гад Гаршавал, сега вече мястото ви е тук горе, до мен, до останалите заместник-председатели. Донесете си и табелката с името. А сега вече наистина преминаваме към осма точка от дневния ред. МФР за периода 2014-2020 година. Преди докладчиците да получат думата по този въпрос, нека да кажа няколко думи за контекста след Европейската среща на върха, след е, съвета от 8 февруари. Всички сте запознати с резултатите от този съвет. Е, европейските политически партии вече се произнесоха по въпроса, всички реагираха, повечето от тях отрицателно, а четирите най-големи политически групи в парламента заедно с председателите си подписаха съвместна декларация и то само часове след приключването на а, срещата на върха. В тази декларация се казва, че парламентът отказва да преговаря на базата, която се предлага. Ние настояваме за друга база за работа, различна от тази, която ни се предлага, за да може парламентът действително пълноценно да си изпълни задачите. Личният ми анализ на резултатите, макар че аз по същество не се занимавам с това досие, има си докладчици, но въпреки това всеки може да се изкаже по темата. Ето как виждам аз нещата. За първи път Европейският съвет, не съвета на министрите, Европейският съвет и Европейският парламент са изправени пред два конфликта. Първият е политически. Ще го кажа с прости думи, за да разберат всички. А и по принцип не е нещо ново. Първо, имаме конфликт по същество – и то конфликт свързан с размера на разходите, необходими на Европейския съюз и естествено по разпределението им. Това е класическият дебат, който провеждаме на всеки седми години при преговорите за МФР и за бюджета на Европейския съюз. Едната страна винаги иска повече средства, друга страна иска по-малко средства. Наред с този политически конфликт обаче възниква и един междуинституционален конфликт. Ако сравним нещата с предходни и преговори, каквито е имало много, защото МФР се договаря от 1987 година. Сега обаче Лисабонският договор внася нов елемент. Той възлага много по-големи правомощия на Европейския парламент, особено що се отнася до законодателството. Получихме редица нови правни основания и в повечето политически сектори е, парламентът има пълни законодателни права, които упражнява по отношение на съвета на министрите. Що се отнася до МФР и в това отношение Лисабонският договор разширява правата на Европейския парламент не толкова по отношение на ресурсите, а повече по отношение на разходите, що се отнася до средносрочката финансова рамка. Можем да се произнасяме по всички бюджетни редове, по една сложна процедура но в крайна сметка последната дума е наша, а не на съвета на министрите. Лисабонският договор обаче пред... не, променя, не променя процедурата за приемане на МФР. Тоест остана си архаичната, старомодна процедура, която не е съглас... в съответствие с модерната ситуация, пред която сме изправени. Процедурата предвижда многогодишната финансова рамка да се приема от съвета с единодушие, а парламента има право да я одобри. Това е един вид ратификация, процедура, която добре познаваме от областта на международните договори. С други думи, парламентът одобрява или гласува по общото предложение. Може да каже само да или не. Не може да промени нищо. Що се отнася до таваните и определянето им, парламентът има права равни на тези на съвета на министрите. Освен това, Лисабонския договор въведе нови моменти, които отчасти съзнателно се пренебрегват от съвета. Така че предлагам тук в а, нашата комисия по бюджети, заедно с мен като председател на тази комисия, да дадем израз на своето неодобрение. Аз искам да изразя неодобрението си от това, че от първия ден, от самото начало на първото подготвително заседание между Европейския парламент и тройката, на председателствата на съвета, което беше през 1912, 2012 година. Значи от този първи момент, независимо от това дали бяха публични, закрити, открити заседания, работни или не, всяка резолюция, която приемаше парламента, всяка позиция, която изразяваше председателят Шулц, както публично, така и в процедурите в рамките на член 324, в срещите между председателя на Европейския парламент и председателите на другите институции. И въпреки факта, че през юли тази годи, е, миналата година от името на всички вас, от името на Европейския парламент връчих на, на кипърското председателство документ, документ с който разполагате всички вие, като определяхме демаркационната линия, така да се каже, червената линия за нашите преговори с съвета. Разбира се, че ставаше дума за разискванията за бюджета. Освен това, дадох ясно да се разбере къде е червената линия за нас в законодателната област – защото в това отношение съветът е длъжен да зачита мнението на ЕП. Въпреки всички тези стъпки, въпреки всички тези опити, Европейския съвет протече не по-различно от предишните съвети, т.е. ЕП беше третиран като вторична институция, втора категория, някакъв си консултативен орган, кого, който се пита едва ли не от любезност и възпитание – и на който като му дадеш малко бъкшиш, ще е доволен. От тук за нас, Европейския парламент, е, възниква въпроса дали наистина ще се задоволим с е, бакшишите или ще настояваме, че има Лисабонски договор и нашето институционално, политическо и юридическо право и задължение е да гарантираме, че Лисабонският договор ще се спазва и че Европейският парламент ще си изпълнява задачите по този договор. Това е което е заложено на карта в момента, според мен. Както вече казах, Лисабонският договор бива пренебрегван от Европейския съвет и то по два начина. докладчиците, политическите групи, може би ще ми възразят, но аз смятам, че това е въпрос, който днес трябва да обсъдим публично и открито, още преди в 3 часа да сме се видяли с комисаря Левандовски. Да, комисията е пазителка на договорите, нещо, което впрочем от време на време забравяме, еко казано. Но Лисабонският договор бива потъпкван. На това ставаме свидетели. Бива игнориран. Особено по отношение на законодателството. Ако Европейският съвет смята, че заключенията, които приема, са политически указания или насоки, т.е. указания за министрите за начина на водене на преговорите, като министрите, разбира се, имат известно поле за маневриране. Но ако нещата се тълкуват така, Европейският съвет може да се каже, че спазва правилата, защото той няма законодателни правомощия. А що се отнася до МФР, съвета действително може да дава указания, но без да уточнява никакви подробности. Такова тълкуване би било според правилата бихме могли да говорим за дефиниране на политически насоки и указания и въобще всичко би било наред. Когато обаче тези указания навлизат в подробности и а, разпределят целия бюджет перо по перо по страни, по сектори, по подсектори, особено в най-разходоемките сектори, като структурни фондове, кохезионни фондове и така нататък. Когато се прави това, съветът очевидно а, превишава правомощният правомощията си. И сега, ако разгледаме множеството искания, които нямат императивен мандат за министрите, разбира се, и а, след като съветът казва, че няма база за преговори, няма намерение за преговори за изменения с а, парламента, дори по отношение в, а, по моментите, по които парламентът има пълното право да, да внася изменения, тогава вече това е недопустимо от страна на а, съвета. А, освен това се нарушават бюджетните правомощния на парламента. В европейския бюджет се предвиждат тавани. Когато се определят тези тавани и категории и когато тези тавани са на ниско ниво, когато бюджетните кредити за поети задължения са заложени в много нисък порядък, без да е преговаряно, когато плащанията също са заложени на такова ниско ниво, тогава вече може да се каже, че това си е един дефиниран бюджет за следващите 7 години, като са заобиколени правомощията на Европейския парламент. Сведени са до нула. Ние просто нямаме думата според тях, защото най-важните решения ето, че са взети. Според мен това отново е нарушаване на а, правомощията на и незачитане на правомощията на Европейския парламент. Що се отнася до правния анализ, ще припомня също така, че вътрешната процедура на парламента предвижда следното. Решението, което трябва да вземе парламента във връзка с позицията на съвета в рамките на процедурата на одобрение, предвижда не е само бюджет, комисията по бюджети да излезе със становище, а и комисията АВКО. Последния път двете комисии а, изготвиха по един доклад, който беше а, внесен в пленарна зала и по двата доклада беше гласувано, но двете комисии работиха успоредно. И този път би трябвало да е така. Тъй, че е, Комисията по конституционни въпроси ще трябва да може да си изпълни правомощията тук. Тъй, че предлагам ви в някакъв момент да проведем общо заседание с АВКО, за да координираме и уточним позициите си. Това бяха някои неща, които исках да споделя с вас и ми е любопитно дали споделяте моето мнение. Какви са следващите стъпки? Европейският съвет вече е уточнил подробностите в своя документ, а що се отнася до числата, записани черно на бяло в същия този документ, съветът се е ограничил с посочване на сумите за отделните функции и подфункции. Но въпреки това са прекалено много детайли. В функция а има финансиране на политически области, където има повишаване на заложените средства, което е два пъти по-низко от това, което предлага комисията, но все пак има някакво повишаване. И сега вече следва да се уточни кое ще отиде за Lifelong Learning програмата и за други програми. обикновено е задача на комисията да определя подробностите по разбивката на заложените в функции функциите, средства. Това беше нашето първо предложение. Освен това, възниква въпросът кога трябва да се уточнят сумите сега или на по-късен етап. Ние като парламент, ние като комисия по бюджети Държим ли още в този момент да си изразим мнението си преди комисията да е ам, определила сумите или искаме да изчакаме да видим нейното предложение? Това е моят въпрос, който отправям и към докладчиците и към всички членове на комисията. Що се отнася до числата, които, както казахте, първа ще бъдат уточнени, те трябва да заемат окончателна юридическа форма официално чрез съвета като има четири различни законодателни текста. Единият е законодателен текст, а трите са свързани с самия бюджет. за бюджета. Имаме два допълващи текста. Първо самата МФР, т.е. подробен преглед на отделните функции. Това е регламента за многогодишната финансова рамка, който се приема равнодушно, а, единодушно извинете, от съвета на министрите след одобрение на парламента. за да се приеме е, необход... са необходими... е необходимо мнозинство от депутатите. Днес те са 378, независимо от това дали са присъствали или и са гласували против или са отсъствали, гласовете все едно се броят като гласове против. Освен това, имаме междуинституционално споразумение, според което и комисията трябва да одобри а, документите, т.е. и тя полага своя подпис и тя има правомощия да преговаря. Понякога комисията се въздържа, по такива големи теми оставя на съвета и парламента да се разберат по тях. Но от юридическа гледна точка комисията има право да се произнесе. Освен това, тя държи монопола на инициативата, адаптира числата и е институцията, която в крайна сметка трябва да спазва нещата. А и комисията има е, право на глас при преговорите в рамките на междуинституционалното споразумение. Това е, така да се каже, фона, контекста. Освен това е много важен момент с решението за собствените ресурси. В това отношение, за съжаление, парламентът има само консултативни права, т.е. гласува по въпроса, но съветът не е длъжен да се съобразява с позицията на парламента. И четвъртата категория, за която говорих, става въпрос за законодателния аспект – а, съществуват 70 на а, правни текста, от които поне 6-7 са важни за бюджета. Обща селско-стопанска политика, кохезионен фонд, структурни фондове. А, доклада на Доминик Рике, Collective Europe Facility, учение през целия живот, научно-техническа рамкова програма и прочие и прочие. 6-7 важни правни текста, по отношение на които парламентът има правомощия за съвместно решаване. И последна точка, която искам да засегна. Какво е положението за Европейския парламент в момента? За жалост, групата координатори не можа да се... Контактната, извинете, група по МФР не можа да се събере за съвета, понеже господин Шулц беше болен, той продължава да е болен от тежък грип. В края на седмицата ще се върне, но за съжаление не можа да оглави тази група. Тъй, че чак следващата седмица ще можем да приемем плана за действие и парламентарната стратегия по МФР. Много е важно на заседанието през март, седмицата, която започва от 11 март, а, няма да имаме някакъв текст готов черно на бяло, но ще трябва да дадем поне устен отговор на резултатите на съвета. Разбира се, че е имало изявления в медиите, но към 11 март ще е необходимо парламента да има официална позиция. Ето защо вече започнахме да обсъждаме с докладчиците въпроса и към 11 март ще трябва да изразим окончателна позиция на парламента по отношение на взетите от съвета решения. След това вече парламентът в различни формати ще започне преговорите по бюджетните въпроси. Тук вече отговорност носи Комисията по бюджети. А наш партньор ще е съветът по общи въпроси и министрите, които заседават в него. Европейският съвет си е запазил правото на брифинги, при брифинги, пред брифинги, след брифинги в рамките на съвета. Същото беше и при датското, и при полското, и при кипърското председателство. Не знам дали това е най-уместният метод. Все още не съм обсъждал въпроса с докладчиците, но лично аз имам съмнение. Намирам се в контакт с господин Макгилмор. Гилмор заместник министър, който ще председателства съвета по общи въпроси. Тази тема ще бъде засегната. Той ще ръководи и съвета заедно с министър Лусинда Крейн. Ще видим как ще се развият нещата. Имаме известен практически опит, както аз, така и докладчиците, който ще трябва да вложим в преговорите. Сега за законодателните досиета, тях трябва да ги обсъдим в контактната група, начало с председателя Шулц, но тук ще е важно да имаме, така да се каже, двупистов подход, така че парламентът да има възможност да следи и да дава политическа оценка на напредъка и по двете линии. И също така да следи за ефектите върху бюджета. Законодателните досиета са нещо, върху което парламентът трябва да има общ поглед, за да можем в крайна сметка да сме сигурни, че в отделните а, категории всичко е наред. По отделните пера всичко е наред. За да сме сигурни, че нашите искания са били и нашите политически приоритети са били зачетени, за да дадем зелена светлина. Или пък парламентът се вижда принуден да вземе решение, че конфликтите и трудностите са прекалено големи и ще видим какви ще са последствията за парламента от такава една констатация. Според мен а, такива са проблемите в момента. Раймер е един от докладчиците, той е пред мен. Заповядай. Е, Господин председател, аз мисля, че вие много правилно и интензивно описахте е, всички тези неща. Искам още веднъж е, да посоча, че на базата на дебата в председателския съвет ние ще трябва да е, разберем, че комисията и председателя на Европейския съвет предоставя документи, които е изискал председателя на нашата комисия. Не е възможно тук да не ни бъде предоставена информация за разпределение от какъвто и да било вид. И става дума все пак за нещо, което може да се открива в секретарията. Например, когато става дума за специални средства, които благоприятстват е, отделни членове, отделни държави членки. Става дума за 18,9 е, милиона и 6 е, до 8 милиарда и 6 до 8 милиарда на рабати, т.е. имаме една огромна инфлация. Така че ние не можем да предявяваме някакви специални желания, тъй като средствата са вече разпределени. Аз не нямам някакви различни желания по отношение на документите, които се раздават и смятам, че трябва да се спре този пазарлък, който не е достоен за европейските институции. Естествено, трябва да се знае, че една финансова рамка е нещо повече от е, специални отстъпки и отчитане на националните желания. Колегата Фернандес е, е, извърши някои изчисления. Той ми обърна внимание, че трябва да погледне много внимателно цифрите. И както чувам, а може би комисията ще потвърди това, таблицата по отношение на константните цени е правилна. Обаче таблицата в актуални цени, current prices, явно не е цялостно правилна. Така че тук зависи на каква база се извършват тези преговори, трябва да се види и какви официални документи ни се представят. Искам да посоча, че по въпроса за задълженията и бюджетните кредити за плащания, е, става дума не само за това как да премахнем тази е, разлика от 960 до 908 между едните и другите. Е, разбира се, до 2020 година. И това е нещо, което още повече утежнява ситуацията в сравнение с настоящата финансова рамка точка 8 или 10 от заключенията на Европейския съвет. Там се посочва изрично, че предвид проблемите с РАЛС трябва да се погрижим задълженията непрекъснато да бъдат установяване на необходимото ниво, за да се премахне тази разлика. Тоест, в крайна сметка, ние е, трябва да стигнем до 908 е, за задълженията в края на периода, а това е, вече изисква определени заключения по отношение на позицията ни в преговорите. Например, когато става дума за администрация, съветът иска съкръщаване с 5%, това отговаря на нашата позиция, която е ясно отразена в междиния доклад, също и с колегите от водещите комисии. Изявяваме готовност да се помогнем помисли за последиците от мерките за економиите. За економии обаче в крайна сметка всяка институция а, е, има свои собствени задължения, тя трябва да може да решава и ние не би трябвало да търпим намеса по отношение на нашата собствена бюджетна политика, по отношение на сгради и други неща, които засягат парламента. В действителност, Чисто процедурно мисля, че е правилно да подготвим резолюция за месец март с политическите групи и още веднъж да окажем какви са нашите цели при преговорите, да спечелим подкрепа и разбира се има традиционни теми свързани с гъвкавостта пълна гъвкавост от началото до края на финансовата рамка, генерално carry over. Мисля, че това са неща, които са изключително важни. Освен това ще бъде разгледан въпроса дали големите проекти, трябва да бъдат поставени на друго място, както ние решихме в междинния доклад. Тук спада и една наложителна ревизия, която да включва задължения на парламента, задължения, които тя вече не може да изпълни. И аз мисля, че в даден момент ще трябва да се избере нова комисия, която ще трябва да се обърне към практиката на парламента по отношение на някои задължения. Но предвид демократичната легитимност, един дълъг срок, който е много обвързащ, парламента трябва да има право на едностранно излизане, на едностранно прекратяване и това разбира се, трябва да е свързано с съответни задължения на комисията. Аз мисля, че в заключенията има някои по-отворени формулировки по отношение на гъвкавостта, но това все още не е достатъчно. При собствените средства, както каза Ана Йенсен, ние би трябвало да направим оценка как е, да се справим с тази формулировка. Тя означава проверка, обаче все пак не прави решителната стъпка напред. В заключение към тази резолюция мисля, че трябва да направим и това, което е започнато от секретарията. Какви да бъдат текстовете за многогодишната финансова рамка за ЕФА? Аз мисля, че е, не е достатъчно през март да имаме брифинг и дебрифинг. Трябва да знаем точно как е, изглежда графика във времето и да започнем съответни преговори с председателството, за да разработим всички тези теми, да ги обсъдим, да видим къде има възможност за прогрес така че да можем да изработим обща позиция. Въпросът е какво прекъсване да има. Аз Имам таблицата през себе си. Комисията последния път, две седмици, два месеца след Европейския съвет, беше в състояние в средата на февруари 2006 година да представи индикативно цифрите по отделните програми и разбира се, ние ги обсъдихме и ги адаптирахме до последната секунда на преговорите. Разбира се, за нас това ще бъде стратегически въпрос в кой момент има смисъл да се направи това да има предложение за брейкдаун, за прекъсване и аз мисля, че в тази връзка е важно да се спази успоредността на преговорите е, за бюджетните и законодателните аспекти. И ако се стигне до е, приключване, е, крайното гласуване е, да се отложи до тогава, докато бъде е, готово всичко в е, законодателен аспект, така че да можем да запазим нашите политически приоритети. И когато е, въпросът с е, е, срока от 7 години не бъде аргументиран правилно с всички тези допълнителни елементи за реформи и подходи за реформи и които са известни на съвета, то тогава възниква въпросът дали има друго решение, което да е свързано с 5 годишен срок, с 5 годишен период, защото ние не трябва да се впускаме в процедура, където няма възможности за адаптиране, където няма възможности да наложим нашите виждания и да се задължим от друга страна за 7 години. Това не може да бъде резултат от тези преговори. Благодаря. Мерси, Райма. Ивайло. Ивайло. Е, Напълно съм съгласен с вашия разбор с продълженията на Райбер. Парламента трябва да действа сега, след като разполагаме с заключението на съвета. Разбира се, нуждаем се от допълнителни материали и аз трябва да получа цифрите от комисията. Ще има някои допълнителни документи, но същевременно трябва да подготвяме реакцията на парламента. А тази реакция, според мен, трябва да е последователна с нашите думи до сега. Първо, не може просто да коментираме нивата от споразумението. Много пъти сме казали, ако се заложат ниски тавани от съвета, тогава ще има негативни приоритети, т.е. нещата, които не могат да бъдат изпълнени. С този бюджет абсолютно ясно е, че заложените цели не могат да бъдат постигнати. С цялото ми уважение към председателя Ван Ромпой, той не беше доста убедителен в понеделник, когато дойде в парламента и се опита да защити бюджета. На второ място, въпросите, по които искаме да преговаряме допълнително с съвета, трябва да бъдат е, подготвени по-детайлно. Опасявам се, че съвета е готов по някои от тях е, да не води реални преговори какво имам предвид? За гъвкавостта. За да имаме гъвкавост, се нуждаем от процедира, която изисква квалифицирано мнозинство, а не единодушие в съвета. Това А и Б нуждаем се от допълнителни средства. Такова ниво на средства, което ще позволи гъвкавост. Иначе, всяка година държавните ръководители ще намаляват размера на плащанията и това ще увеличи проблема. Трябва да се мине през цялата процедура и да осигурим такова ниво на гъвкавост, което ще осигури използване на средствата в бюджета. Всичко това е свързано с нивата на плащанията. Не само нивата на плащанията в многогодишната финансова рамка, но и неизплатените все още плащания до момента. Ако завършим следващата рамка с голям дефицит, това се, отново ще бъде сериозен проблем. Трябва да обвържем нивата на плащанията. Струва ми се, че съвета може да реши да ги преразгледа. Трябва да изчистим и тези, с които разполагаме до момента. Относно средносрочния преглед, и там трябва да се предприемат стъпки. Дори да е задължителен този преглед, той може да се блокира чрез налагане на вето от една държава членка в съвета, което е абсолютно обезмисля средносрочния преглед. Ако ще искаме такъв преглед, трябва да сме напълно сигурни каква ще е точната процедура, за да няма блокаж в съвета. Иначе отново след 3 години се ще има някоя държава членка, която ще каже не и всичко отива на вятъра. Трябва е, да обсъдим и разпределението на разходите по пера и нивата на поети ангажименти и негативните приоритети, за които говорим. Трябва да сме готови, когато получим разбивката от комисията, да поставим въпроса за разпределението на разходите по бюджетни раздели, ако съвета не иска да отстъпи по бюдж... тавана на бюджета. И в законодателен план е, нещо на последно място, нещо, което вие казахте, е също и Раймер. Няколко пъти сме казвали, че и тук трябва да се прояви последователност. Многогодишната финансова рамка и правното основание трябва да бъдат като пакет. Сега трябва да навлезем в подробности. Не можем да отлагаме преговорите и споразумението с многодишната финансова рамка, докато преключат всички преговори за правното основание. Трябва да приемем метод за работа, как ще процедираме в парламента. Единият вариант е най-малкото да се състави списък на приоритетите, който е да дойде от комисиите, но все пак това ще е като един тип списък за покупки за съвета, който не трябва да правим. Трябва да водим разговор с парламентарните комисии, да видим какво мислите, за да видим как да водим разговорите за многодишната финансова рамка и правното основание и да се възползваме максимално от нашите възможности, с които разполагаме, за да постигнем резултат. Според мен това са въпроси, които трябва да бъдат решени на заседанието на контактната група едната седмица. Андерсен иска думата. Напълно съм съгласна с казаното до момента и с анализът на споразумението, който бе направен, особено що се отнася до собствените ресурси. Има повече отстъпки, отколкото в миналото. За разходите повече отстъпки, отколкото миналия път. Струва ми се, че е имал много вътрешни пазарлаци и няма никакви принципи. Трябва да положим максимални усилия да поставим на дневен ред собствените ресурси и да останат те на дневен ред. Не успяхме да ги поставим на дневен ред. Успяхме да разясним, че не става въпрос за повече данъци, а за една по-справедлива, прозрачна система, която се основава на справедливост между държавите членки, за да няма пазарлъци, да няма тези, които имат избори е, да искат отстъпки, други не, което е абсолютно абсурдно и несправедливо. Трябва също така да разгледаме и ДДС-то. Имаше заложена дата за ново ДДС, само че тя бе оттеглена последния момент при преговорите. За данова върху финансовите операции имаме проблем със задълбоченото сътрудничество. Само 11 е, страни са приели тази идея за момента. И там има много нови въпроси. Определено ще трябва да обсъдим въпроса дали искаме да има и други кандидати за собствените ресурси. Сега сме навлезли в процедурните обсъждания. Трябва да се запази дискусията. Мисля, че е ясно, че се нуждаем от нова система за собствените ресурси. Това е видно от резултатите към момента. Парламента трябва да прецени какви са неговите собствени правомощия за собствените ресурси, а не само, що се отнася до решението за многогодишната финансова рамка, годишния бюджет и изпълнението му. Парламентът трябва да положи максимални усилия, за да осигури прозрачност, предпазливост в подхода за собствените ресурси. И на последно място, за моята група е важно да се намери решение на проблема за гъвкавостта и RAL – Тъжното е, че не се извършва необходимата модернизация на бюджета с това споразумение и че има всякакви подобни абсурдни отстъпки и изключения, което наистина е неприемливо. Благодаря, Ал Салватор Гарига. <laughs> Ah oui, il y a lu. <laughs> Ouais, juste. bon, euh, j'ai pas grand chose à ajouter puisque. Нямам кой знае какво да добавя. Вчера имахме заседание с групата за преговорите и това, което се чува тук, е, до някъде възпроизвежда вчерашната дискусия. Има две неща първо, както вече беше казано, смятам, че обсъждането за гъвкавостта трябва да си остане техническа до последния детайл. Още повече, че на заседанието с председателя Ван Ромпой а, и, и с изказването на господин Барозо си мисля, че се прекалява малко по отношение на гъвкавостта, но всъщност те правят връзка и с неосвоените а, бюджетни кредити и това е много важно. Мисля, че няма смисъл всеки във всеки един момент да може да блокира целия процес. А що се отнася до собствените ресурси, както казах, тук не се каза нищо ново. Ситуацията ни е позната от съвета по общи въпроси, но в Европейския съвет на държавните глави всъщност не е обсъждан по същество този проблем. Съвета дори не пожела да разбере, че ние имаме проблем. И въпреки това цялата процедура доказва, че финансирането чрез вноски от националните бюджети е система, която не бива да съществува за напред, защото блокира нещата. Това, което е записано в текстовете всъщност е, изостава, сваля летвата в сравнение с по-стари текстове. Всички отстъпки остават, няма срок за новия ДДС а в предишни текстове се казваха много по-конкретни неща за собствените ресурси. Мисля, че това е дебат, който непременно трябва да проведем. Непременно трябва да се е, уточним какво точно искаме да постигнем. Политически ангажимент ли? Позицията ни няма да е достатъчно силна, ако всичко е само в областта на консултирането. Освен това, трябва да видим, да се уточним как ще процедираме по отношение на МФР. Просто трябва да повдигнем въпроса за пътна карта за собствените ресурси. Целта ни трябва да бъдат около минимум 60% собствени ресурси или пък да се съсредоточим върху сега направеното предложение за собствени ресурси, така както се предлагат в момента. Във всички случаи бихме могли да постигнем някои конкретни неща, например срок за въвеждане на ДДС, иначе ще, има, ще имаме само политическото споразумение за воля за дискусия, но това, което ни трябва е график с дати, срокове и така нататък защото иначе рискуваме съветът да каже, вие какво искате, имате възможност само да давате становища. Благодаря, Жан-Люк. Нека да кажа нещо кратко за гъвкавостта. Миналата седмица бях в Националното събрание парламента на Франция, когато станаха известни резултатите от Европейския съвет и след това четох в пресата реакциите на другите страни. Много се забавлявах. И всъщност стигнах до същия извод като Раймер, който ми се смее на среща. Защото ако сравним всички декларации, които бяха направени, можем да видим, че всички са доволни и предоволни. Всяко правителство казва, съкръщава се бюджета, обаче пък за нашата страна се увеличава. Не се съкръщава. Много хубаво би било, ако беше вярно. Точно за това миналата седмица написах един текст, писмо до председателя на комисията Барозо и председателя на съвета Ван Ромпой. А, разговарях вече с господин Ван Ромпой. В това писмо а, настояваме да получаваме същата информация, както и съвета, за да можем и ние да сме в състояние да преценяваме последиците, които пораждат решенията на съвета. Освен това, ни трябват документите а, разбити по страни. Документите, с които е работил съвета. Те са много по-различни от тези, които получаваме ние. Има отстъпки за всяка отделна страна, например. Но за това ще говорим с комисаря Левандовски след обед. А, както каза Раймер, докато не започнем да получаваме еднаква информация с тази на съвета, ние просто не сме в състояние да преговаряме. във френската преса, например, се казваше, да, добре, не са много окоръжителни числата по отношение на финансиране на европейските мерки. Има обаче един абзац, в който се казва, че гъвкавостта трябва да е максимална, което е огромна отстъпка към Европейския парламент и се говори за някакви 50 милиарда в повече. 50 повече, ама от кога? Но от кога? От 1960-та ли? На каква база се е, изчислява това повече? Това, което констатирам е, че е, под гъвкавост може да се разбира какво ли не е. Между перата, е, по отношение на таваните и прочие и прочие. Но ако говорим конкретно за полето за маневриране, има две нива, на които трябва да се води разговор. Първо, излишъците, които се реализират в някои години, могат ли да останат при нас или не? Знаете, че много често има излишъци в сравнение с прогнозираните средства. Втори въпрос. Какво правим с маржовете, които не са изчерпани? Сумите, които остават в отделните маржове между тавана и приетите бюджетни средства. И то а, говоря функция по функция. И ако проследим развитието от 2007 до 2013 година, какво установяваме? Поправете ме, ако е, бъркам. Тогава имахме марш от 10 милиарда по отношение на кредитите, бюджетните кредити за поети задължения. Тогава заложихме на високо, за да можем да изчерпим колкото можем повече. А сега имаме 70 милиарда марш и по отношение на бюджетните кредити за плащания. Т.е. това са 70 милиарда неосвоени средства. Така че а, през 2007 до 2013 БКПЗ са били 48% тази, тази стойност за БКПЗ е била извинете, 84%. Именно това е довело до дефицита на плащанията. В този момент партньорите, преговарящите страни си казват, че трябва да се отчете а, тази тенденция и в новия, и за новия програмен период, за да може да стъпи на стабилна основа, за да не страдаме от отрицателните последици от предходния период. Какво означава това? Ако между 2010 и 2013 година имахме въпросната гъвкавост, т.е да използваме маржовете неизчерпани през е, предходната година, през следващата. Ако имахме проста процедура, за да можем да направим това, щяхме да имаме много повече пари, особено по отношение на БКП. Това е една от възможните ни позиции за преговорите в бъдеще. Ако Европейският съвет е, се съгласи, а има такива сигнали, че ще се съгласи, ще имаме възможност да преговаряме. Ако обаче гъвкавост означава приемане с единодушие, така както тълкува нещата правната служба на съвета, т.е. имаме 0,03 от БВП за сегашния период. Не вярвам да можем да преговаряме на тази база. А сега Салвадор. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за уводните думи и анализа, който направиха те наистина е много важно да се знае каква ще бъде процедурата и да се знае как и кога парламентът ще реагира през следващите месеци. Съгласен съм с казаното от Ивайло Калфин и Раймер Бърге. 100% съм съгласна с техния анализ. Какво прави един бюджет действително добър? Той трябва да бъде надежден, трябва да бъде предвидим трябва да бъде устойчив и трябва да води до економически и социални придобивки, които да оправдават разходите. Съветът взе решение за следващия програмен период. Мисля, че в съвета все пак заседават разумни хора и предполагам, че и те са убедени, че са постигнали единствено колкото реалистично възможно между 27 държави членки, защото съвета е европейска институция, точно колкото са институции и парламентът и, конституци... и комисията. А, ние, ЕП, не притежаваме монопол върху защитата на интересите на нашите граждани. Трябва да се съобразяваме с реалността на нас, разбира се, в комисията по бюджети не ни харесва резултатът от преговорите в съвета. Това се отнася и за целия парламент. Комисията очертава политически цели и предлага с колко средства те да се постигнат. В границите, за които се реши на 8 февруари, няма да е възможно да се постигнат тези цели. Ето защо ще е необходимо да се потърсят альтернативи за изход от ситуацията. Една такава альтернатива би било сегашната финансова прогноза да се удължи или промени. Нещо, което вероятно ще обсъдим на следващи заседания. Друга альтернатива, казаха го някои колеги, би било ако направим изменения по е, изпълнението на бюджета, а не по числата. Това би донесло известен резултат. Например, неогрешната една безгранична дискусия за гъвкавостта между перата, за инструмента за гъвкавост, е, за създаване на глобален марш по отношение на плащанията, който да може да се трансферира от една година в друга многогодишна финансова рамка все пак не означава твърдо 7 години, никой никъде не го е написал. Освен това е важно, когато в съвета се вземат е, решения за изменение по бюджета, да не е необходимо единодушие и най-важното да се спазва Лисабонския договор при определяне размера на собствените ресурси, така както настояват и нашите докладчици, така както и нашата комисия е настоявала изобщо през последните месеци. Тук включвам и редица мерки, чрез които трябва да възложим съответния мандат на нашия екип по преговорите. И ако съвета започне от 2014 е, година действително да си изпълнява е, бюджетните кредити за поети, е, за плащания, ще бъде много добре. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще говоря на немски язик. Дефиницията на а, нещо, което е свързано с лудост винаги затруднява и в крайна сметка, в края на деня трябва да се позоваваме на писменно споразумение. Аз не знам а, колко често а, трябва да се погледне на това, за да не загуби парламента самоуважение. Аз мисля, че това е е, важна част е, от е, принципа, че когато се подписват споразумения, те трябва да бъдат изпълнявани. 2011-2012 ние сме били свидетели на това. Така че аз няма много голямо доверие в подобни мерки, когато ние дискутираме по многогодишната финансова рамка. Според мен трябва да има истински преговори между парламента и съвета и аз е, напълно споделям казаното от председателя, от докладчиците и от представителите на политическите групи. Същевременно аз смятам, че трябва да се е, поддържа съответната заплаха, именно да се е, осъзнае, че ние можем да упражним вето, а не в последния момент да подвием опашка и да кажем, ние не сме е, били точно на това мнение и най-вече предвид на финансова рамка от 7 години. Отделните бюджети са важни, обаче 7 годишната финансова рамка постановява не само как 1 билион евро ще се разпределят, а определя до голяма степен насоките на Европейския съюз. Е, къде ще стигнем след 7 години и как е, след това ще отчетем какво е било правилно и какво не. Независимо от националните желания, всяка държава членка, както и колегите тук, е, трябва да си зададе въпроса дали е правилно, ако съветът поне в глави 1 и 2 протака до сегашната политика. И като се има предвид укрепването на обществото на услугите, ние трябва да укрепим позицията на малките и средни предприятия, които пострадаха много от кризата. Важно ли е да се запази защитата при средствата за селско стопанство? И всъщност това ли е, което си представяме за Европейския съюз, за неговия имидж в хода на глобалната конкуренция? Така че ние ние можем да прехвърляме средства без, разбира се, в глава 1 и 2 да се стига до голямо объркване. Ние бихме могли да поставим Европейския съюз на позиция, която да е обещаваща за бъдещето, а не да запазим статуквото. За моето поколение това е важно, за поколението на вашите деца също, защото те се опитват и ще трябва да печелят по друг начин прехраната си в един глобализиран свят. Затова съществен момент, на който трябва да обърне внимание парламента, как да се справим с тази разлика между бюджетните кредити за задължения и бюджетните кредити за плащания. От кризата ние не научихме нищо, а именно трябва средствата, които се обещават да бъдат реални. Разлика от 50 милиарда евро тласка Европейския съюз в противоположна посока на това, което е записано в договорите. Тласка го към задлъжняване. Става дума за дефицит дефицит, защото всъщност средствата, които ние желаем да изразходваме, не са реални. Затова аз мисля, че е, ние трябва първо да се справим с този въпрос, преди да преминем към други теми. Аз подкрепям казаното от колегата Беге за пълната гъвкавост. Е, важно е ние да имаме възможност да. Е, за това, ако искаме да работим по-нататък по определени проекти. Сега, ако се замислим за бъдещето на Европа, е, един е, дефицитарен бюджет, такъв какъвто е съставен, ние ще трябва да си зададем въпроса как да се разпределят средствата. В миналото, е, когато беше Лисабонската стратегия, тя се провали. А стратегията Европа 2020 също заплашва да се провали, ако не е подплатена със съответни средства. И според мен, това е мое лично мнение, политическите групи още не са взели решението си, показват, че ние ще трябва много сериозно да обърнем внимание на тези неща. Три години като период проследихме, трябва да се спре с заплахите и трябва да има воля да изпълним нашето решение. Така че аз пледирам за това комисията да изпрати ясни сигнали, да отхвърли това предложение на държавите членки за защото всичко това не гарантира бъдещето на Европа и е, защото е, всъщност се, е, не се променя нищо по отношение на разпределение на разходите. Аз е, със сигурност мога да кажа, че след 7 години нито едно от правителствата, които реши това, може би няма да има силата да го изпълни. Благодаря. Е... Сред държавните и правителствени ръководители, които присъстваха през 2005-та, мисля, че само два от тях са още в съвета на министрите днес. Госпожа Меркел бе току-що избрана през 2005 та и господин Юнкер, който е с институциите още от Римския договор. Всеки взима решение от името на своите наследници и приемници, което е необичайно положение. Всеки взима решение за бъдещите си приемници. Статистически половината от евродепутатите се преизбират, но почти всички комисари се заменят с нови. Сегашният председател на съвета не може отново да бъде преизбран до година. Господин си имате някои цифри за нас. Да, бях сред малцината, които направиха предварителни изчисления на пакетите. Трябва да бъдем реалисти, и не мисля, че имаме голяма възможност да променим цифрата като цяло. Не разполагаме с такава възможност. При това положение въпросът е доколко разумно могат да се обяснят тези цифри и как могат да бъдат одобрените. Това е доста сериозен въпрос и ще опитам да ви обясня. Урязването на бюджета е емоционален бюджет. Няма нито економически, фискални, макроекономически основания за това. Абонентите могат да кажат, че увеличението на бюджета с 5% също е емоционално, защото нямаме ясни аргументи. И ето защо наистина дискусията трудно ще се води, но можем да направим две неща, както каза председателя. Разликата между поети ангажименти и извършени плащания 50 е милиарда се дължи, доколкото разбирам, на кохезионната политика и правилото N плюс 3, който позволява да се отложат е, плащанията за следващата многогодишна финансова рамка. Ще видим тази година какво ще се стане. 60 милиарда висят за кохезия да бъдат платени тази година. А няма да могат да бъдат поети с резерви, тъй като те не са достатъчно големи, ще трябва да се покрият с нови средства. И относно правилото M плюс 3. Резерва в съвета е сменен от 5 на 7. Резерва за изпълнение. Това разбрахме от Генерална дирекция регионална политика, което означава, че е, за период до 3 години не се планира да се извършат изобщо плащане, защото страните, които не са си изпълнили добре работата, няма да получат е, пълните средства. Проблема се отлага във времето и само се задълбочава. На второ място Нашата комисия и другите трябва много да внимават. Регионалната комисия, аз съм член на триалога от името на либералите. Никога не сме пипали числата. За нас ръководният принцип е крайният резултат. Поне някакъв резултат. Парите, които се разпределят, както казахте, господин председател. Сега вече разполагаме с цифрите, и трябва да ги заложим в закона. И имаме доста голям проблем. Цялата идея на сближаването бе да се подпомагат регионите. Политическите машинации в последния момент 12,85 милиарда, 3,7% от общия бюджет за сближаване. Тези машинации идват от държавите членки. Ако разгледате за какво става въпрос, че са махнати регионите изцяло. Целият този бюджет става национален, национален пакет, което означава, че много средства се дават на държавите членки. И сега регионите се питат, ние необлагодетелствен район ли сме, регион в преход ли сме, ще имаме ли средства или не? Португалия получи 1 милиард за регионите, но колко от тях ще стигне до Мадейра, един Господ знае. Извинявайте, че споменавам имена, но наистина това е най-големия проблем. Също развитие на селските райони. Допълнително получиха 5,5 милиарда в последния момент Значи, резултата е абсолютно резултатът политически машинации и пазарлаци. Няма нищо общо с, да речем, миналото. И сега ние и другите комисии трябва да видят как да поставим нещата на някакви реални принципи за сближаване в развитие на селските райони, което наистина ще е много трудно. Относно коригиращия бюджет, трябва много да внимаваме с този бюджет за тази година. Нека си трябва да направим връзка между него и решението за МВР. МФР. всички пари ще се изместят в следващата многогодишна финансова рамка. Ще трябва да се забрави абсолютно изцяло за 2012. -та. И отново ще има голяма разлика между поети ангажименти и извършени плащания – Има и някакво увеличение, 37% за научно-развойна дейност. Имаме плюсове и за гражданството, правата на човека, за чуждестранна политика. Имаме плюси за административните разходи. Да, Хрватска ще се присъедини, ще се потенят депутатите, които повече няма да работят за парламента, но ние трябва да обясним откъде идва това 8% увеличение на административните разходи, защото ще ни посочат веднага с пръст, че се борим за повече бонуси. Няма да навлизам в подробности. сега някои страни, защото имали избори, да получават повече пари. Даже и заможни страни на север получават увеличение, колкото и минимално да е то. Това е значи политически пазърлък. Борбата с него не е лесна. Трябва да поставим числата на някакви разумни основи, което съвета не направи. Имаме ли право да направим това или не е въпрос, на който трябва да отговорят юристите. Благодаря за интересното изказване. Имам следните предложения. Първото е към докладчиците. Има такъв списък на подаръци, които се правят на някои страни, за да има, се осигури единодушие. Мисля, че 25 страни от всичките 27 получиха някакъв допълнителен подарък по линия на развитие на селски райони, сближаване, регионална политика, ОСП. Може би трябва да въведем нов раздел. Подаръци, бакшиши, подкупи. И разбира се, и парламента ще трябва да получи нещо. А сега шегата на страна. за да упражнява своите правомощия парламентът трябва да реши какви обективни критерии да използва. Не можем да дадем и така 2 милиарда допълнително на някоя страна. Как може да се направи това? А в заключението на Европейския съвет точно това се прави – 2,5 милиарда тук, милиор, милиард там, на всяка различна страна. Но защо? На базата на какви критерии? Ако аз бях на място на председателя Шулц, щях да кажа, че господин Ван Ромпой дава златни пари на държавите членки. Не могат така да се разпределят е, парични средства. Трябва да има обективни критерии, да е ясно защо една страна се нуждае от тези пари в бъдеще. Иначе всяка страна, която ще се окаже в същото положение в бъдеще, ще има същото право на същата сума. ако една страна получи подарък за младежката безработица, е намали, защо трябва да продължава да получава този подарък? И така трябва да попитаме на базата на какви критерии са разпределени тези подаръци. това положение, като се отговорим този въпрос, или ще трябва да се спрат подаръците, или ще трябва да достигнат тези подаръци до повече страни. Тази процедура е архаична, недемократична и неприемлива. Това трябва да се промени. Следващия път, когато се променят договорите, това трябва да се промени. За сега нашият дълг е да действаме възможно най-целесообразно с оглед принципите на една демократична система. Трябва да проведем прозрачен дебат и да се вземат е, решенията на базата на обективни критерии. Не трябва държавите членки да правят такива пазарлъци, да получават подаръци в последния момент. Не може една демократична система да работи по такъв начин. Държавите членки да получават за, за идните 7 години нещата на 9 февруари. Следващия оратор – Не знам как ще мотивира това споразумение председателя на съвета. Той казва, че националните бюджети се урязват. Според него трябва да се уреже бюджета на Европейския съюз. Председателя на съвета явно не разбира какви ползи носи европейския бюджет. Мисля, че неговият аргумент не е приемлив. Когато говорим за числа, суми, не трябва да забравяме, че най-важното е да сме сигурни, че ще има годишна корекция. Дали ще е 2% или не, ще се види и ако ще има такава корекция, в кои раздели, по кои пера. Страните от 2011 трябва да се сравняват с тези от 2004. Това, което съвета предлага да се одобри сега, за цените от 2011 година. Трябва да се реши въпроса с годишната корекция от 2%. Тя всички перали ще обхваща, т.е. политиката за сближаване за всички, ОСП, Трябва да се извърши актуализация и индексация на цените. Т.е. трябва да се извършва съпоставка на цените, за да може това, което влиза в единия период, да е равностойно на влизащото в другия период. Съветът иска урязване на всичко, но ще има ли механизъм за гъвкавост, където ще се събрат необходимите средства. И ако човек иска да увеличи годишния бюджет при необходимост, трябва да разполага с необходимия инструмент да, да го направи. Нещо, което може да се гласува с квалифицирано мнозинство. Съгласен съм, че ангажиментите, плащането по поети ангажименти трябва да са в унисон с бюджетните кредити, или по-скоро точно обратното. Относно плащанията за поети ангажименти, предложението на комисията е доста странно и не е съобразено с бюджетните кредити. Как ще стане всичко това? Трябва някакси да ги приведем в унисон, иначе ще има разминаване. Имаме заложени цели за 2020 година, нуждаем се от бюджет, който да обезпечи тяхното постигане. Ясно е, че целите не могат да бъдат изпълнени с сегашните средства. Въпросът е, ще запазим ли същите цели за 2020 или ще кажем, че просто стратегията за 2020 година приключва. съветът или ще трябва да преразгледа многогодишната финансова рамка или да каже, че просто не иска да бъдат постигнати тези цели. 2020 година е добра стратегия, целите са правилни, съвета трябва да си изпълни функциите и да каже иска ли да изпълни тези цели или не. И ако не, какви точно цели иска да изпълни? На последно място Португалия повдигна идеята за 5%. 5% от многодишната финансова рамка. Това е 5% увеличение. Това е емоционален въпрос. Емоционално се говори за 5% увеличение. Хиляда милиона е малка емоция, не е голяма емоция. Разпределението трябва да е справедливо. Да не отиват всички пари в Мадейра или сабон, които са най-богатите райони. Парите, които постъпват там, трябва да са справедливи, Парите, които отиват на други места, също трябва да са правилно разпределение. 450 милиона, ако не са, лъж, ще отират за бедните райони, което е справедливо. Относно подаръците, има много подаръци и бъкшиши. Португалия получи малък и скромен подарък, но искам да видя как стоят нещата с големите подаръци, които получиха някои държави, големите отстъпки, които им се дадоха. Да получим цифрите. Реалните цифри. В много страни се получава някаква обща цифра, но не се получава реалната цифра. Колега, именно поради тази причина написах писмо до Барозо и Рампой. Ставаше дума именно за тези големи подаръци. Още не съм получил официален отговор. Неофициално комисията каза, че председателя на Европейския съвет си решава. А пък председателя на Европейския съвет казва, че комисията определя тези цифри. Няма да започне никакви преговори, докато не получиме цифрите. Ерик, заповядайте. Euh, il migre vers l'extrême gauche. Bon, Дерек. Преместил сте се най-крайно вляво, затова не ви видях. Благодаря. Опасявам се, че съвета е гледа на Европейския парламент като на една слаба институция. Като някакъв предател. Мисля, че трябва да вземем по ясна и категорична позиция за годишния бюджет, за да не вземат на сериозно. Макар, че има някои добри моменти в предложението на съвета, има много неща, които би трябвало да ни притесняват. Много ме разочароваха областите, които са избрали, да речем, за научно-развойна дейност, за развитие на селските райони. Бях разочаровани от подаръците, за които говорихте. Има един списък, е, моите сътрудници го намериха тази сутрин. 19 милиарда евро са тези подаръци. И изглежда почти всяка държава членка е получила някакъв такъв подарък за развитие на селски райони, ОСП, е сближаване. Много ефтино са се продали държавите членки в някои случаи. Единственото хубаво е, че сега колегите не могат да ме обвиняват, че Великобритания получава отстъпка, защото други държави членки също са получили някакви подаръци. Бях разочарован от факта, че се урязва бюджета за сближаване с около 30 милиарда евро. Не трябва да забравяме, че подобни урязвания ще имат реален ефект в държавите членки и регионите. В Уелс, например, се направиха изчисления. че ще има сериозно урязване на средствата за сближаване. Сходно е положението и в Шотландия. И там ще се получат с около 300 милиона паунда по-малко следващия път заради това урязване на политиката за сближаване. Въпросът е какво трябва да направим – на всички е ясно, че ще е много трудно, ако не е невъзможно да накараме съвета да приеме по-висока цифра за бюджета. Затова трябва да акцентираме върху разпределението на средствата по пера, справедливост на бюджета, да се реши проблема с гъвкавостта, за който говориха и други колеги. Аз бях разочарован и от законодателния пакет, който предлага съвета. Той изглежда забравя, че има процедура за съвместно взимане на решения за регламентите. За политиката за сближаване се казва, че трябва да се прилага условие, макроекономическото условие, макар че парламента е против. Казват, че искат да запазят процента за изпълнение. Вместо да се слушат в нашето продължение да няма такъв резерв, искат да го увеличат от 5 на 7%. И заради това е, последствията от резерва ще се изплатят в края на многодишната финансова рамка. И положението е също както сега, ако не е по-лошо. Не знам дали се дават сметка за това. Що се отнася до законодателния пакет, наистина парламента трябва да устоява позициите си. И сега парламент е изправен пред ключов момент. Първата многодишна финансова рамка след Лисабонския договор. Тя ще зададе тон за бъдещите преговори. Парламентът трябва да направи така, че да се чуе неговия глас, защото иначе в бъдеще на нас няма да гледат сериозно. Благодаря ти, Дерек Едит Херцог. Благодаря. Само няколко кратки коментара. Първо медиите. Днес четох вестници. Пой се е срещнал с председателите на политически групи. Даже левите вестници твърдят, че Ромпой е добрия, парламентът е лошият и че трябва да свърши малко работа по комуникацията. Когато се връщам в Унгария, срещам унгарски депутати, които твърдят, че онези, които не гласуват за това предложение, са предатели. Така че се боя, че няма да съберем мнозинство позагубихме подкрепа. Така че трябва много да внимаваме по отношение на някои хора, за да имаме мнозинство. За функция 4А, с която аз се занимавам, не само между БКП и БКПЗ има огромна пропаст, има пропаст и между подписаните международни договори и перото за ИТЕР, например – това са неща, които непременно трябва да повдигнем като въпроси. Ще има ли допълнителни средства за изследователска а, дейност, защото наистина в момента пропаста е дълбока. Просто нямаме а, достатъчно действителни плащания предвидени в сравнение с поетите задължения. През последния период получихме 5 милиарда допълнително – а сега може би трябва да се разберем, че не става въпрос за крайната сума. Трябва да се предоставят средства за конкретни приоритети, т.е. да изберем приоритетни бюджетни редове и да обясним колко са ни важни. Председателят. Благодаря, що се отнася до натиска, на който сме изложени през последните две седмици и преди всичко, що се отнася до прикритите обвинения, които се чуват не само от председателя на Европейския съвет, а и изразени доста по-директно и агресивно. Обвинения, според които онези, които се противопоставят на това историческо споразумение, застрашават политиката на Европа. На тези неща ще отговоря така. Нека не забравяме, че има хипотеза да няма споразумение преди, е, след като е изтекло това споразумение. Предвижда се такава хипотеза, така че имаме време до края на декември 2013 година. Това са месеци. И ако до 31 декември 2013 година не се стигне до а, споразумение, просто таванът за 2013 ще се пренесе в 2014. През 2014 година са изборите за Европейски парламент. Партиите ще излязат с програми, ще излъчат кандидати е, ще предлагат кандидати за председател на Европейската комисия. Ще има ново мнозинство на парламента с нов председател – нова комисия с нов председател, нов Европейски съвет и тези нови органи ще решават за фина... вземат решенията за финансирането а, през а, техния мандат. Така че катастрофа не се предвижда. И освен това, ние в страните си или трябва да се съгласим с това историческо споразумение на Европейския свет и да се примирим с по-малко пари, отколкото в предходните години, или се противопоставяме и оставаме с празни ръце. Сега, някои колеги може би са зле информирани от Европейската комисия и точно за това ще трябва да стане дума след обяд, когато се срещнем с комисаря Левандовски. Защото нещата ни се представят колко ще е страшно, ако не подкрепим МФР, че няма да могат да се приемат закони, няма да могат да се реализират програми. Това просто не е вярно. Има начин да се продължи срокът на сега действащите програми, там където няма необходимост от спешни промени, например ОСП. Новата ОСП може да се провежда и на базата на предварителни плащания. Трябва само политическа воля за това. Ако някой си търси оправдание, да, може да работи с такива аргументи. Надявам се, че комисията ще престане да действа чрез слухове и колуарни разговори с наши колеги и, и само и само за да наложи виждането си. Ще го вземеш? Ясно е, че парламентът не го зачитат достатъчно. Много неща сме направили, за да оставим съвета с това впечатление. Ако видите последното междуинституционално споразумение – ще видите, че съвета изобщо не го спазва, а ние приемаме това положение. Не обръщаме внимание на най-важните неща от последното междуинституционално споразумение. И съвета го знае, според мен. Ако видим как стоят нещата принципно, в очите на хората споразумението е много популярно, защото за първи път се предвижда урязване на бюджета – и това е доста популярно, поне в моята страна. Още веднъж трябва да попитаме комисията. Колко държави членки правят същото със своя собствен бюджет? Ако правилно се спомня, господин Левандовски каза нещо от порядъка на това, че 24 от 27 държави членки за 2013 година са предвидели увеличение на бюджета. Искам да получа точна статистика по този въпрос, за да покажем, че съвета блафира, ако е така. След това, разбира се, е неприемливо комисията да оказва натиск върху държавите членки да имат балансиран бюджет, а държавите членки да правят точно обратното с бюджета на комисията. Това не е логично. И това е въпрос, който трябва да бъде отнесен до гражданите. Ако държавите членки искат балансиран бюджет, те трябва да искат такъв бюджет и за комисията. Още повече така е записано в договорите трябва да видим доколко може да спазваме задълженията си, да не се окажем в положението, което сме в момента. Да плащаме още милиарди средства неизплатени за 2012 година. Хубаво ще е да видим доколко надежен ще е и съвета. Защото ако не си спомням, кипърското председателство кимаше утвърдително, когато председателя попита дали ще се осигурят нови средства за запълване на тази дупка през 2013 година. Аз със себе си знам какво е положението. Господин Левандовски ще го потвърди, предполагам. Въпросът е, че нас не ни гледат насериозно, подхвърлят ни някакви трошички, от които трябва да сме доволни и това е положението. За мен най-важното е балансираност на бюджета, да няма дефицит за идните години. Аз съм за всякакви форма на гъвкавост между отделни пера и раздели. Неусвоени средства от една година се прехвърлят в други. По това трябва да сме категорични и трябва да настояваме да има преглед след две години не е приемлял в момент на затягане на коланите да не дадем възможност на новоизбрания парламент и комисия през 2015 да извършат преглед. Тогава трябва да се извърши преглед Следващите избори са през 2019 т.е. ще има 5 години от средносрочния преглед до следващите избори. Като въпрос ще е да видят как са използвани средствата, което е хубаво според мен. Много важно е да се види в какво печално положение са някои проекти, държавите членки изразходват много лошо европейските средства. Около 80% от средствата се изразходват държавите членки. Парламентът трябва да поиска целесообразно изразходване. Не може процента на грешките да е толкова висок при освояването на средствата. Говори се също така за тайно гласуване на сделката. Аз съм против това. Като парламентарист отговарям пред своите избиратели. Не искам да се гласува тайно. Това е въпрос от голямо политическо значение. Всеки евродепутат трябва да бъде държан отговорен за това как е гласувал. Дори да гласувате против, никой няма да ви бие, но просто всеки трябва да, да е ясно как е гласувал. Благодаря всеки депутат сам отговаря пред съвестта си за начина по който гласува. Благодаря, аз поделям вашето мнение. Не можем от една страна да обвиняваме непрозрачната работа на съвета, а от друга страна ние самите да работим непрозрачно. Ние сме отговорни пред избирателите си и им дължим прозрачност. Председателският съвет ще вземе с е, решение. Благодаря, господин председател. Аз мога да бъда кратка, защото до този момент много от нещата бяха казани. Е, реагира, трябва да обсъдим как да реагираме по най-добрия начин на заключенията на съвета. Мога да е, потвърдя това, което каза колегата Ян Молдер като оставим на страни някои изключения и въпроси свързани с морала и етиката, аз също съм против тайното гласуване. Всеки трябва да си поеме отговорността. Ние заставаме за това, което мислим и говорим. Естествено, че сме изправени пред е, вземането на много важно решение, но всички сме възрастни хора, зрели хора и трябва да изразяваме позициите си. А, само ми позволете да се спра на противоречията, с които започнахте. Това е важно. Как може 27 държави членки да се споразумеят а, нетните платци като че ли са преминали от другата страна, защото те бяха казали, че никога няма да отстъпят а, пакета с разходи да нарасне с повече от 1%. Тези държави членки работиха по първото предложение, 25 милиарда и постигнаха целта си. В същия момент държавите членки по линия на кохезионната политика а, направиха обратното на това, което бяха казали в началото. Трябва да се замислим, защото и ние може би причиняваме някои противоречия, както в парламента, така и в комисията Вин, винаги сме а, настоявали държавите членки да контролират дефицитите си, да овладеят дълга си. Имаме определена структура, имаме общностен бюджет. 8 от всеки 10 евро идват от националните бюджети. Така че е много трудно да провеждаме нормална економическа политика и да отговаряме на всички условия. Затова смятам, че не бива да сатанизираме съвета, а по-скоро да се изправим пред собствените си противоречия и да ги решим. и да се опитаме да поправим злото. Разбира се, че има и разумни цели в предложенията. Гъвкавост, необвързаност с БВП и така нататък. Това са положителни, разумни начала. Мисля обаче, че има отношения, в които не можем да напреднем, въпреки усилията положени от всички. Например, обновяването на собствените ресурси. Това, което предлага съветът, върви в противоположна посока. Що се отнася до собствените ресурси, ни трябва процедура, каквато точно вие предложихте процедура, която впрочем е предвидена и в договорите. Но тя е трудно осъществима. Така че смятам, че ако успеем изобщо да повдигнем този въпрос и да го свържем с съответен график, пак ще е голям успех. ДДС, нови източници на собствени ресурси. А, и прочие. Това са елементи, които са логични за държавите членки в национален контекст, обаче в европейски контекст те никак не са логични. Така че ни предстои още много работа. Благодаря на докладчиците и на всички колеги, които се занимават с темата. Но смятам и апелирам да чуем и онези гласове, които казват и нещо положително. Благодаря. Сега имаме и музикален съпровод. Това национална политика ли беше или европейска? Но ако спрете музиката, ще бъде добре. Така или иначе се налага да приключим обсъждането. Не всички получиха думата. Останалите а, оратори ще получат след обяд думата. А сега госпожа Траутман последна. По първата точка на вас и на аз слушах много внимателно вас и докладчиците и не чух нищо във връзка с нашата позиция, във връзка с сумите за които съветът е постигнал споразумение. Лично аз съм убедена, че ако ние не вземем отношение по сумите, и без това няма да можем да запълним тази празнота между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания. Можем да установим, че става дума за съотношение на силите, затова може би е ставало дума между нетните платци, страните нетни платци и а, не толкова за наистина бюджетни въпроси. Мисля, че за нашите избиратели трябва да кажем следното. Първата точка на критика е, че бюджетът е недостатъчен. Това е бюджет, който не гарантира никаква сигурност, който не а, е, съживява економическия растеж, не допринася за солидарността и дадения пример с бъкшишите беше наистина много добър. Това е едно лошо начало, според мен, и съжалявам, че господин Ван Ромпой е отправил толкова заплашителни думи към парламента. Тези 930 в неговото предложение, да, това беше нещо повече и той има, може би, основания да го предложи. 900 е, и 30 милиарда за плащания. Това е всъщност цифра, която трябва да запомним и която трябва да използваме при необходимост. Гъвкавост ще бъда кратка. Ние разбрахме много добре, че някои членове на съвета искат да използват гъвкавостта за да избегнат въпроса за размера на нашия бюджет, т.е. оставащите средства трябва да бъдат използвани, за да не седе въпроса за реалния бюджет. Това е всъщност въпрос, който трябва да се зададе, за да можем да отговорим на потребностите на политиката. За мен това е изключително опасно, поради което трябва да търсим всякакви такива средства. Да прибегнем към резервите за плащания, защото всъщност целта е да бъдат увеличени увеличени средствата при е, е, е, позициите, където става дума за неизползвани средства. И това е свързано и с кохезионната политика. Последно, за мен има много добро доказателство за липсата на добра воля от страна на държавите членки. Става дума за връзките между отделните страни. Там, където наистина трябва да се инвестира 1 милиард евро, и същото за енергетика и транспорт. Наистина това не е нещо сериозно. Има теми, е, при които ние трябва да вземем отношение. Например, изследователската дейност, е, развитието, инвестициите. Тук е, мисля, че трябва да постигнем споразумение, защото става дума за минимална граница и ще можем да намерим съгласие между политическите групи. Аз мисля, господин председател, трябва да използваме тези малки трикове,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 че става дума за една верига от пречки, от бариери. Трябва да покажем тези малки трикове, които са използвани и които блокират нашите решения за бюджета. Трябва ясно да кажем на колегите, които все още не са разбрали доколко се ограничава тяхното политическо поле за действие. Аз мисля и за колегите в отделните държави членки те също, на тях също са стегнати юздите от техните собствени правителства и мисля, че най-вече се дължи това с публичния дълг. Председателят, благодаря. Благодаря, уважаеми колеги вие съвсем основателно насочихте вниманието към нещо, което беше посочено от докладчика Ивайло Калфин. Естествено, има минимална сума, минимална парична сума и сега естествено ние можем да променим разпределението между отделните функции, като използваме формулата N плюс 1 или използваме резервите, които е, все още не са изчерпани. Разбира се, това винаги ще се ограничава от е, таваните на плащанията по които се споразумяваме в рамките на преговорите за бюджета. Винаги е била същата ситуацията при тези преговори. През 2012 година беше така, а при изпълнението на бюджета за 2013 е същото. Е, кредитите за плащания ни обвързват и когато ние можем да прехвърляме от една година за следваща година, министрите не искат да увеличат плащанията. Това е факт, това е реалност и ние трябва трябва много да внимаваме. Ние вече превишихме времето, има още оратори в списъка, които не са се изказали, също Джордж Лайън и госпожа Сабай, новата заместник-председателка на нашата комисия. Тя ще получи думата след обед. Комендарът Лемандовски ще дойде и дискусията ще продължи в 14 часа заседание на координаторите от 15 часа публичното заседание. Благодаря.